Colleagues, um, if you don't mind, I'm going to make a... Колеги, ако не възразявате, предлагам да започваме на време, защото нашите гости трябва също да продължат по своята програма по-нататък. Затова нека да започнем на време. Искам да благодаря на всички, които дойдоха на време. Ние ще говорим за стратегията за вътрешна сигурност и ще започна с първата точка. Това са дейностите на Постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност, в областта на сътрудничеството, в областта на правоприлагането и вътрешната сигурност. Ще изслушаме презентация от господин Пиан Тедоси, председател на КОЗИ. При председателството на Италия и представени на господин Уейнрайт, директор на Европол. Колеги, както ви е известно, вътрешната сигурност е тема, която фигурира високо в дневния ни ред. И вярвам, че при тази дискусия, преди устния въпрос, който ще последва, ще ни представи една обща представя за това какви мерки са предвидени от оперативна гледна точка. Първо ще дам думата на господин Пианте Доси, който е председател на Постоянния комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност. Кози беше създаден съгласно член 71 на договора. Това е постоянен комитет към съвета Целта е, е да гарантира оперативната сигур... Е, оперативното сътрудничество да бъде укрепено в Съюза. Искам да припомня, че целта беше да се подобри координацията между държавите членки и техните компетентни органи. Що се отнася до Европейския парламент, Европейският парламент, както и националните парламенти, трябва да бъдат регулярно информирани за дейността. След господин Пянте Доси ще дам думата на господин Уейнрайт, директор на Европол. Той ще направи представене за конкретни примери за оперативното сътрудничество и по-конкретно операция Архимета. По време на една е, единствена операция е, бяха арестувани повече от е, хиляда души. Това беше най-голямата операция. Господин Пиантедоси, имате думата. Благодаря, господин председателю. Почитаеми членове на комисията Ливе, добър ден на всички. Първо искам да благодаря за поканата да присъствам тук сред такава престижна публика. Ще представя себе си. Аз съм заместник ръководител, извинете, заместник генерален директор в звеното за публична, извинете, за сигурност в Министерството на вътрешните работи в Италия. Взимам думата обаче тук като председател на Комитета за вътрешна сигурност на Европейския съюз. Поради тази причина е много благодаря на комисията Либе за това, че ми дава възможност да представям тук пред вас 27-те държави членки, които са членки на този комитет и поздравявам всички техни представители тук. Както вече спомена председателят в своето представяне, Кози е създаден през 2010 година след влизането в сила на договора за функционирането на Европейския съюз. Задачата е тук да се улесни сътрудничество, оперативното сътрудничество между държавите членки и агенциите на Съюза. Комитетът е сравнително нов, чисто оперативно погледнато както каза и председателят, мандатът е заложен в 71 член на договора за функционирането на Европейския съюз и по, съве, по 131 решение от 2010 година на съвета. Освен това, комитетът е много динамичен и неговия дневен ред зависи от постоянното развитие на заплахите към вътрешната сигурност. КОСИ е мястото, където се срещат най-високите или най-високопоставените лица, свързани с вътрешната сигурност, за да идентифицират какви са основните заплахи срещу вътрешната сигурност, както и да решат как ще се борим с нея, най-вече посредством инструмента на политически цикъл или цикъл на политиките. Ще говорим с директора на Европол <laughs> за това. също така се засилва сътрудничеството с държавите членки и искаме да засилим сътрудничеството между всички агенции на Европейския съюз, които се занимават по различен начин с вътрешна сигурност. Освен това, идеята е да засилим връзките между вътрешната сигурност, както и външното измерение на сигурността на Европейския съюз и да се даде на съвета оценка на вътрешната сигурност на Съюза. От своето създаване Комитетът работи заедно с Европейската комисия, както и с много агенции, за да създаде механизми за планиране, координиране и следване на оперативните дейности в европейски план, които ще дадат възможност да се справим с най-големите заплахи към вътрешната сигурност. Идеята е да интегрираме и да координираме отговорите на отделните държави членки с тези на Европейския съюз. Членът на договора, който дава възможност да се създаде кози, прави и така, че комитетът да се очита пред Европейския парламент, както и пред националните такива. Съвсем наскоро одобрихме третият е, доклад, който покрива е, януари 2013 и юни 2014. Ирландското председателство, Литовското председателство и Гръцкото председателство са включени в него. Нашия комитет е, всъщност е връзката между различните а, агенции в сектора, както и полицейските власти на държавите членки. Основният инструмент на това сътрудничество е така наречения цикъл на политиките. Това е един план, многогодишен и многодисциплинарен, който се координира и чиято, стратеги... чието извинете, стратегически приоритет се задава от завета на министрите. След първия период на начални стъпки. Сега всъщност вече сме в периода 2014-2017, тъй като работим на 4 годишни планове. В този план се разви операцията Архимед, една безпредседентна операция в координираната борба на Европейския съюз срещу тежка и организирана престъпност. Малко по-късно доктор Ван Вайер ще говори за него. Сега няма да говоря за този цикъл на политиките, както и за това, което е записано вече в доклада пред Европейския парламент. Това, което ще се опитам да направя е да кажа какви са новите елементи, които характеризират настоящите 6 месеца или 6-месечно председателство на съвета. Една от характеристиките на нашия комитет е оперативния му характер – това трябва да се разбира най-вече като една възможност дневния ред на работата на комитета да отговаря на новите предизвикателства на вътрешната сигурност. Разработваме конкретни отговори на тези заплахи. Поради тази причина през миналия юни съветът на министрите одобри един документ за бъдещето на нашия комитет КОЗИ, където ние сме записали основните предизвикателства, както и начините за справяне с тях. Чрез тези, извинете, сред тези големи теми може да забележим първо тероризма, разбира се. Този социален и най-вече криминален феномен, Кози може да се намесва а, посредством групи в съвета, които работят по конкретни проблеми, като например Foreign Fighters или чуждестранните бойци. Идеята всъщност е различните полицейски сили да могат да дадат отпор на радикализацията сред обществото и да подсилваме връзките си с полицейските власти. След това, сътрудничеството между отделните агенции. Има най-различни агенции, които работят в сферата на вътрешната сигурност те разговарят с различни субекти в институцията сред институциите на Европейския съюз и в държавите членки и след тях. Нашия комитет се занимава с мониторинг. Ние всъщност наблюдаваме сътрудничеството, така щото да гарантираме обмена на информация между отделните агенции. Това трябва да стане в рамките на настоящата правна рамка за опазване на данните. След това сътрудничеството между вътрешната сигурност и външната сигурност. Тук говорим за един фундаментален аспект. Е, това е един истински приоритет за италианското председателство. Сигурността на Европейския съюз, най-вече вътрешната, е, е сигурността на гражданите, осигуряване на техните права, гарантиране на институциите на Съюза и на отделните държави членки, както и економическите интереси. Във всяка една политика, вътрешна или външна на Европейския съюз, когато се занимаваме с темата сигурност, основните принципи и основните цели са идентични, независимо от това по какъв начин се постигат. По тази тема е много важна връзката ни с Европейската комисия като тя разработва политики с външно измерение, е, в които е, външната сигурност играе изключително важна роля. Мисля, например, за политиката за разширяване към съседните ни страни. Важна е също връзката с е, СВД и с Политическия комитет за сигурност, що се отнася до общата ни сигурност и отбрана. Основен принцип, който не бива да се забравя, е, че големите предизвикателства пред сигурността на Европейския съюз се зараждат и се развиват извън него. Много често в дестабилизирани държави или зони, както и места, където има военни конфликти, или пък се зараждат сред криминалния контингент. Например, трафика на хероин, на въоръжения и там също имаме организирани групи, които се възползват и от нелегалния пренос на мигранти. Това са глобални предизвикателства и затова не може да отговаряме на тях по-единично. Поради тази причина изключително важно е вътрешното сътрудничество, както и външното и е, взаимосвързаността между всички инструменти на Съюза, както и връзките ни с трети страни. Някои конкретни действия, които се предприемат по време на нашето председателство, са следните. Първо, сътрудничеството с Интерпол – тъй като това е глобално действащо лице в международното полицейско сътрудничество. Съветът на министрите, който се проведе през октомври, одобри едно предложение на нашия комитет за по-ефикасното използване на базите данни на Интерпел при контролиране на външните граници на Европейския съюз. След това подобряване на синергиите между гражданските мисии на Европейския съюз и агенции като Европол и Фронтекс. Тази тема е изключително важна. Днес ще се говори по тази тема с политическия комитет по сигурност, с посланиците. За 10 часа е тази сутрин, затова исках да ме извините и да си тръгна, тъй като ще се наложи да отида на това заседание. Нашия комитет трябва да се струнчи с комисията, както и с държавите членки, които са част от евентуалната вълна разширяване. Това е друга част от работата по време на нашето 6 месече. Вчера в комитета точно говорихме за докладите за напредъка на Европейската комисия на балканските държави, има предвид Западните Балкани. Връзките на, с комисията показват, че има определени моменти, свързани с международното сътрудничество от полицейски тип в тези държави, където има проблеми. И затова искаме оперативно сътрудничество с полицейските сили в тези държави, за да се преодолеят тези критични моменти. Други конкретни действия, според нас, са, са свързани с определянето на методологиите на работа. Кози е, е комитет на върха на Европейския съюз. ние се занимаваме с технически въпроси и затова би трябвало да поддържаме оперативния си характер, за да можем да предоставяме ефикасни отговори. Поради тази причина в рамките на комитета има постоянно внимание към методологията на работата, така щото тази методология да дава бързи, и ефикасни отговори. И последният аспект, на който искам да се спра пред вас, господа депутати, е ролята на Кози при разработването на новата стратегия за сигурност във вътрешен план. на съвета по правосъдие и вътрешни работи от юни миналата година постанови, че този комитет КОЗИ трябва все повече да бъде една отправна точка на съвета на министрите по всички въпроси, които са от оперативен характер и са свързани с вътрешната сигурност на Съюза, както и полицейското сътрудничество между държавите членки. Поради тази причина Кози по време на италианското председателство координира дейността на различни групи и комитети от съвета, за да се разработят заключенията на съвета за новата стратегия за вътрешна сигурност. Европейският съвет от юни се позова на потребността да се изразработи една нова стратегия за вътрешна сигурност. Тази стратегия трябва да се разработи от парламента, от съвета и от комисията. Съветът пък се основава на едни заключения, които вчера бяха одобрени от нашия комитет КОЗИ и които ще бъдат прехвърлени и ще бъдат одобрени на съвета на министрите през декември. Италианското председателство, което изготви първата чернова на тези заключения, което се занимаваше с координирането и на преговорите, се насочи към някои основни принципи. Първият принцип е необходимостта от политически документ. Кратък, от стратегически характер, който да посочва определени принципи, както и хоризонтални въпроси, които са изключително важни. Не искахме да изброяваме списък престъпления, не, искахме една методология, посредством която да се насочваме и да откриваме определено поведение, което представлява престъпление. След това, структурата за новата стратегия. Тя е следната. Най-вече идентифициране на заплахите и предизвикателствата посредством цикъла от политики. След това приемането на многодисциплинарна методология за отговор на феномените и явленията, което се занимава най-вече с превенция и предугаждане на събитията. След това обмен на информация, използване на новите технологии, разработване на сътрудничество с научно-изследователския сектор. Според нас това е изключително важно. Координирането на следствените действия и процесите с основна роля на Евроюст и Европол. Координиране с други стратегии, като например морската, за дрогата, кибер, за тероризма. И накрая – консолидиране и прилагане на законодателната рамка, а не създаването на нови законодателни инструменти. Един друг елемент от предложената структура е, че в стратегията припомняме принципите, които цитирах малко по-рано, по отношение на вътрешната и външната сигурност. Фокус сме сложили върху сътрудничеството оперативното също, с трети страни и по-специално с а, онези държави, откъдето произлизат заплахите или през които минават заплахите за вътрешната ни сигурност. Тук говоря най-вече за миграционните потоци, но не само. Подчертахме необходимостта на сцепление между всички политики на Съюза, когато се говори за сигурност. Също така посочихме, че е необходимо по-голямо сътрудничество между посолствата на държавите членки, делегациите или представителствата на Европейския съюз, както и различните действащи лица, например мисиите от полицейски тип. И накрая, документът също така говори за темата основни права. Стратегията за вътрешна сигурност би трябвало да допринася за създаването на една среда, където има защита на гражданите и техните права. Трябва да се работи с принос на гражданското общество, разбира се, за постигане на приобщаване и изцепление в обществото. Точно в този смисъл италианското председателство предложи една по-голяма роля на Агенцията за основни права. За първи път на две заседания тя бе поканена от мен да участва в работата на Кози. Защо? Според нас е задължително постоянно да се прави баланс между сигурността и опазването правата на човека, като се поддържа синергия между тази е, дихотомия настоящите предизвикателства, свързани с сигурността на гражданите, всъщност са, са свързани най-вече с това техните права да бъдат факт, защото а, това всъщност са плодове от а, принципите, върху които почива Европейския съюз. Това са предизвикателства и много ми се иска в бъдеще структурата и действията на нашия комитет КОЗИ да са обект на съвместна работа заедно с вашата комисия. Оставам на разположение за по-нататъчни пояснения. Много ви благодаря за вниманието. Благодаря много за това представене. от вашето изказване стана ясно, че може би а, трябва да имаме по-целенасочени представения от страна на Кози по конкретни теми, тъй като говорим за оперативна дейност, трябва по-често да имаме срещи с Кози. И когато в бъдеще провеждаме подобни срещи, ние трябва да акцентираме върху конкретни теми, например опазване на данните, киберсигурност и прочие. Сега ще дам думата на господин Лайн Райт, който ще говори по втора тема, свързана с оперативното сътрудничество. Но той ще ни запознае с най-голямата координирана съвместна операция срещу организираната престъпност. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Пиан Тедоси. Уважаеми колеги, това ще бъде кратко представене на работата, за да ви видите как на практика се прилага цикъла на политиката. Но нека да изгледаме първо едно кратко видео. With no sound. Няма звук. Thank you. As you know, are highly technically proficient at Europol. Знаете, ние сме много технически компетентни, както става ясно. Подведох отново колегите. Нека сега да се опитам да компенсирам, за да ви запозная с професионалното провеждане на тази операция. Той е пример за това, какво може да се постигне чрез цикъла на политиката. Беше координирано от нашата служба в Хага преди две седмици. Близо 25 е, е, хиляди души участваха в 30 и няколко държави. Това беше изключително сложна координация на правоприлагащите органи. Близо 300 свързани оперативни дейности бяха проведени в 260 места в цяла Европа, в градове, по летища, по пристанища, гранични пунктове и прочие. Това е най-голямата координирана операция срещу организираната престъпност в Европа и това е кръгален камък в нашите опити да действаме координирано в борбата срещу организираната престъпност, която засяга нашето общество. В цяла Европа бяха спрени доста престъпни дейности, бяха конфискувани големи количества а, дрога, също бяха а, спрени редица а, незаконни прехвърляния на иммигранти към Европа. Координацията се осъществи от нашия штаб. 1500 заявки за обмен на информация бяха осъществени. Можем да кажем към момента, че тази 9-дневна операция доведе до до големи количества кокаин, хероин, канабис, също медикаменти, близо 1400 незаконни оръжия и амуниции. 200 жертви на трафик на хора бяха а, открити. Бяха арестувани 1000 трафиканти. и бяха конфискувани около 20 автомобила. Участвах също Колумбия, Швейцария, Норвегия, Австралия, САЩ, Сърбия, Интерпол и други агенции на Европейския съюз, освен държавите от Европейския съюз. Участвах също и Евроюста. Всички приоритети, които бяха споменати от председателя на Кози, е, бяха предприяти. Хиляда правозащитни органи участваха. Това е успех на всички, е, които работиха по тази операция и благодаря на всички, които дадоха своя принос. Като цяло виждаме, че това беше и успех за цикъла на политиката на Европейския съюз, която беше представена от господин Пентедоси. Когато Белгийското председателство прие новите норми и бяха предприяти мерки под ръководството на Кози, беше решено да се засили сътрудничеството между съответните служби в Европейския съюз и да се обединят повече правозащитните органи. Освен това, да се потърси оперативен ефект, така че документът не беше само стратегически, той цели конкретни действия за постигане на нещо повече в осигуряването на безопасността на нашето, нашите граждани. Разбира се, операцията беше изправена пред трудности, пред предизвикателства. Някои неща не минаха така, както бяха планирани. Това беше промер, проверка на възможностите на международната правоприлагаща общност тъй като участваха множество държави и органи с компетенции в различни области. Това е добър пример, от който можем да се получим в бъдещи подобни операции. Всяка година в Европейския съюз се провеждат множество операции. Сега този процес дава реални резултати, има съзряване що се отнася до способностите и последователността на действията на правоприлагащите органи. Цикъла на политиката е нова инициатива, но вече дава своите плодове. Считам също, че Европол сега се е превърна в един координиращ център на правоприлагащите органи в Европа. и с наши партньори от други части на света, особено от САЩ. Ние с готовност участвахме в тази операция, работихме с националните органи и сме готови да го правим и в бъдеще. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че бяхте кратък. Това ни дава възможност да проведем дискусия. Давам думата първо на господин Кърков. Благодаря, господин председател. Благодаря и на двамата ни гости за много интересния анализ и интересните представения. Ще направя само няколко кратки коментара по казаното от господин Лейнрайт за операцията Архимед. Много е интересна идеята за обединяването на тези толкова различни организации, така както го описа той. Бих искал господин Уейн Райт да изложи какви са били допълнителните ползи от сътрудничеството между тези толкова различни организации. Като се има предвид сложната им организационна структура. Тази структура понякога води до липса на координация. Как се справихте с този проблем, тъй като явно сте се справили? Извършени са над хиляда ареста, решени са проблеми свързани с незаконна иммиграция, трафика на наркотици, незаконно придобити автомобили и други това са престъпления, с които се занимават националните полицейски органи. Но в случая е работил и Европол. Каква е допълнителната полза от сътрудничеството на тези различни организации? Другият ми въпрос е в каква степен операция Архимед ще се изпълнява като дългосрочна мярка. Ако има такива планове, разполагате ли с необходимия структурен режим, с сключили ли сте необходимите съглашения, за да може операцията да бъде изпълнявана постоянно в дългосрочен план? Разполагате ли с достатъчен капацитет за управлението и има ли и механизми за отчетност? госпожа Анна Гомеш. Thank you. I'd like to ask um, uh, the representative of COSI if... Um... Въпрос към представителя на КОЗИ. Необходимостта за цялостен подход, както към вътрешната, така и към външната сигурност, като се имат предвид заплахите, с които сме изправени по границите си. Доколко е необходим такъв подход? Доколко го отчитате при прегледа на стратегията за вътрешна сигурност и как се отразява необходимостта от цялостен подход към сътрудни... върху сътрудничеството на едно неодавнашно изслушване бе изтъкнато, че все още има големи трудности в областта на сътрудничеството, например на ниво разузнаване в държавите членки. Има, според мен, големи затруднения и във връзка с други много важни инструменти в областта на сигурността, например в областта на полицейското сътрудничество и на работата на полицейските органи. Това въжи не само за Европейския съюз, но и за държавите членки. Имам предвид моята страна, например, Португалия. Знам, че там економическата криза се отрази изключително тежко върху капацитета на компетентните структури за действия. Това, тя се отрази много неблагоприятно и върху оперативната им съвместимост. Какво се предприема от страна на Кози за справянето с тези проблеми? Като се има предвид, че комисията и други европейски институции наистина поставят ударението върху економическия аспект в държавите членки и дори си позволяват да упражняват вмешателство. А когато говорим за въпроси свързани с сигурността, да, не сме свидетели на такова вмешателство. Не се гарантира добро сътрудничество между държавите членки за справяне не само с заплахите, за които говорих, но и с заплахите предизвикани от кризи извън Европейския съюз. Имам предвид, например, действията на Русия. Това са заплахи за европейска инфраструктура от критично значение. като например инфраструктурата в областта на въздушното пространство. Въпрос към господин Уейнрайт. свързан с престъпленията, за които говорихте. В каква степен борбата срещу изпирането на пари която е много важен елемент за справянето и с други видове престъпления, насочени към финансови облаги. се затруднява от абсурдната система, която сме възприели. Например, в областта на данъчното облагане. Тази въз абсурдна система всъщност улеснява извършването на престъпления, като изпирането на пари и други финансови престъпления. Председателят, имам дълъг списък с желаящи да се изкажат, но ми се иска да приключим обсъжданията по тази точка в 10 часа. Господин Яна Албрехт. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашите гости за изложенията. Имам по един въпрос и към двама ви. Първият ми въпрос е към господин Пиан Тедози от Кози. Um, situation under the Lisbon Treaty where we see that какво е положението след влизането в сила на договора от Лисабон? След влизането в сила на този договор, по-голямата част от мерките в областта на съдебното и полицейското сътрудничество са обект на съвместно вземане на решения, процедура в която участва и парламента. Какво трябва да предприемем, за да допринесем за по-ефикасното прилагане на тези мерки и за тяхното усъвършенстване? Какво смятате да направите, за да установите по-силно сътрудничество между нашата парламентарна комисия и КОЗИ, което да не се свежда само до дискусии като днешната? Добре е да провеждаме разисквания с участие от ваша страна, но трябва и да направим нещо конкретно, за да подобрим, да усъвършенстваме пространството на свобода, сигурност и правосъдие. За целта са ни необходими някои конкретни идеи. Вторият ми въпрос е към господин Уейнрайт. Наистина се възхищавам на работата на Европол, най-вече при борбата срещу киберпрестъпността. Имам предвид Европейския център за борба срещу киберпрестъпността. Немалко сме говорили за създаването на съвместни екипи за разследване. Ще се спра върху един момент. Моето виждане, а смятам, че то се споделя и от немалко други, е, че понякога не си правите услуга, тъй като разпокъсвате действията си и не назовавате отделните мерки с правилните имена. Говорите в документа си, например, за злоупотреби с анонимизирането. Председателят прекъсва господин Албрехт. Я, нека ти припомня, че в 10.30 ще обсъдим въпроса за киберпрестъпността. Господин Албрехт, господин Уейнрайт ще бъде ли тук и тогава? Добре. Председателят. Знам, че е трудно човек да следи дневния ред, но това е моята, моята работа. Благодаря ти за чудесния коментар. Първия коментар, който направи, всъщност щях да направя в края на разискванията. Колеги, моля ви да се ограничавате в рамките на две минути, тъй като е много дълъг списъкът с желаящите да се изкажат. Госпожа Вержия. Мерси. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата ни гости всички сме убедени, че правото на сигурност и безопасност са основни права. Тези права, както всички останали, трябва да се разглеждат в общата рамка на правата и да се спазва принципа на пропорционалност. Съдът на Европейския съюз припомни това по повод на някои непремерени действия от страна на далеко съобщителните компании. И не е лесно да се следи как се развиват нещата. Трябва да се отчитат правата на човека във всички политики И въпросът опира до това как по-добре да включим и Европейският парламент. а не да получаваме с закъснение не толкова често информация, така че е добре да идвате при нас при всяко ново председателство. За да действаме ефикасно, трябва да имаме конкретна и сериозна оценка относно рисковете и заплахите, реална а, оценка на водената политика вътре в Европейския съюз, вътре в отделните държави членки. На следващо място вие говорихте за включването на заинтересованите страни. Ние непрекъснато получаваме информация от ДПО и от изследователи за нарушаване на основните права, как се отчита тяхното мнение. Ние трябва да гледаме и напред, да видим какви са новите сериозни рискове, за да насочим средства, но не в ущърп на други политики. Госпожа Гомес току-що подчерта това. И така, как виждате развитието на нещата в това отношение и как виждате приоритетите във вътрешен план, които не бива да бъдат забравени, без обаче да се нанася вреда на обръщането на внимание на други спешни въпроси и заплахи. Скиняшне, е. Танка? Госпожа Корнелия Ернст. Благодаря. Имам три въпроса които са свързани помежду си. Първият е за операцията Архимед и е към господин Уейнрайт. Европол, както знае, много тясно си сътрудничи с Фронтекс. Вече упоменахте, че са били идентифицирани 10 000 незаконни мигранти, на които е била направена и проверка били са извършени и над 1000 ареста. Какви са деянията, извършени от задържаните лица? Интересуват ме и разходите по операцията. Какъв бюджет бе заделен и изразходван по нея? Благодаря, Корнелия. Карлос Куейо. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с Тимоти Киркхолп за това колко е важна операцията Архимед. Тя е инструмент за обединяването на европейските полицейски структури и Европол. Операцията Архимед бе и възможност за проверка на капацитета за реагиране при реални условия. Надявам се, че Европол ще може да се извлече съответните полуки от тази операция. Не съм чак толкова впечатлен от резултатите от нея. 25 000 полицейски служители са участвали в операцията, са били извършени само 1000 ареста. Трябва да кажем, че почти 80% от задържаните всъщност са били незаконни мигранти, а не извършители на престъпления. Резултатите от операцията не са толкова впечатляващи, колкото биха могли да бъдат, но тя е важна, тъй като е първата по рода си толкова широко мащабна операция. Въпросът ми към представителя на Европол. Ще изготви ли Европол доклад, в който да анализира онова, което може да се квалифицира като успех в рамките на тази операция и онова, което не е било проведено толкова успешно. Ще бъде ли предоставен този доклад на парламента или достъп до него ще има само съветът? Госпожа Бирги Ципал. Благодаря, господин председател. До някъде мога да се съглася с изказалите се преди мен двама колеги. Архимед е полицейска операция, в рамките на която трябваше да бъдат идентифицирани извършители на престъпления. Но в рамките на тази операция са били задържани 10 000 незаконни иммигранти. Извършени са само 1000 ареста на лица, които са били обвинени в извършване на престъпления. Мисля, че това съотношение не е възможно най-доброто. Какви действия са били предприели спрямо мигрантите, които не са били извършили други престъпления, освен това, че незаконно са преминали границата? Нещо, което според мен всъщност не е престъпление какво ще бъде предприето спрямо хилядата задържани лица, така че да бъдат оправдани инвестираните ресурси. Не ме интересува толкова във връзка с какви деяния са били задържани тези лица, а дали всъщност са лица, които стоят за дадени престъпления, които са ги организирали или просто само са ги извършили по поръчка. Възбудено ли е наказателно преследване срещу тези хиляда души? Ще бъде ли възбудено такова? И имаме ли основания да вярваме, че наистина ще се стигне до осъдителни присъди? Благодаря на Биргит, благодаря на колегите за това, че се вместиха във времето за изказване. Благодаря. Моят въпрос се отнася до киберпрестъпленията, но това е следваща точка, така ли е? но мога да поставя един въпрос. Да, от 10.30 ще го разгледаме. Въпросът ми е за тези, които дебнат в е, киберпространството. Задайте въпроса си в е, 10.30. Um, Госпожа Лорестин. Uh, uh, Благодаря. Благодаря за това, че сте тук. Много е важно да се разберат новите възможности и новата ситуация. Исках да попитам за зоната на сигурност, външната и вътрешната. Те са пряко свързани, както се каза в представането на Кози. Нека говорим за психологическата сигурност или отбрана. Има ли институция в Европейския съюз, която гледа сериозно на въпроси като информационната война, която се води сега от някои трети страни. Например, вчера Русия открито показа нова интернет стратегия, която бе рекламирана като нова ера за информацията на, за Русия в чужбина. Отварят сайтове на 45 езика, включително всички езици на Европейския съюз като целта е всъщност да се засегнат лица в Европейския съюз със своята пропаганда. Такава пропаганда се използва сега и в Украина. Има ли агенция, която се занимава с тези въпроси? Психологическа война, информационна война. Благодаря. Госпожа Томашич. Thank you very much. Благодаря. Обикновено се казва, че във всяка страна има мафия, но някои бивши комунистически страни се казва, че всяка мафия си има държава. Или мафията си има държава. В определени държави мафията работи ръка за ръка с правителството. Как разследвате, когато отивате в определените страни? Длъжностните лица знаят ли, че Европол или Интерпол присъства или отивате инкогнито? Thank you, colleagues. I just want to check if everyone who is indicated... Всички ли взеха думата, които бяха в списъка? Благодаря ви, че спазихте времето. Имаме и други точки в дневния ред, имаме устен въпрос, след това има киберпрестъпност в дневния ни ред. За това съвсем набързо и от мен един въпрос. Казах, че е ясно от въпросите, че ще се върнем на тема, като инструментите за борба с трафика на хора, чуждестранните бойци, кога са започнали действията за противоборство на това явление. Господин Диас Демера искаше да каже нещо така ли? Сега ли искате да вземете думата? Sí, muy rápidamente, señor presidente. No, no voy a opinar. Благодаря, председателю. Няма да се изказвам по Архимед. Исках просто да кажа, че проявявам любопитство за ефикасността на програмата ЕСИ. И към двамата оратори е този въпрос. Това ще бъде кратък стратегически документ ще съдържа списък от престъпления и така нататък. Аз лично мисля, че на този етап се отдалечаваме от реалността. Документът, който ще бъде разгледан от съвета през декември, сигурно е интересен. Може ли ние да го видим, за да видим докъде се стига, задълбочен ли е и така нататък. Okay, thank you, Mr. Okay, and my... Благодаря. И накрая това, което каза господин Албрехт. Когато дойдете отново, евентуално, може да навлезем в подробности. Имате думата господин Пьер Тедоси и след това господин Уен Райт. necessariamente una Искам да направя синтез на всичко това, което се каза. Ще се опитам да бъда изчерпателен, но ще се опитам и да групирам ефикасно вашите въпроси, за да мога да отговоря и да очертая по-голямата панорама от въпроси. Част от въпросите са взаимосвързани и затова много се надявам да се използва механизма за обмена на информация, така както е структуриран сега. Отвъд това, което ще кажа, не знам дали е, сред процедурите и практиките на Европейския парламент има подобна практика. Аз го казвам като председател на КОЗИ. Аз също и в последствие мога да ви изпратя и писмени отговори, е, които да могат да бъдат по-изчерпателни от това, което ще кажа днес. И разбира се, мога да дойда отново при вас, ако имате желание. И така, Последното, което казахте вие, господин председателю, ще започна от него. Казвам го и по механизмите за съвместно вземане на решение, които споменахте. Кози има оперативна роля. Ние не се занимаваме с а, а, аспекти, които са свързани с законодателството. Това е по члена в договора, по който сме очертени. Затова говорим за съвместно вземане на решение. Не бива да забравяте това. Разбира се, че имаме и други желания, но Кози се занимава с оперативна координация. Казал го между държавите членки, агенциите, институциите и в отделните държави членки. Връзките с Европейския парламент се регламентират от политически решения, взети от съвета на министрите. Ние, както казах по-рано, разбира се, винаги сме отворени към всякакви други форми на сътрудничество, що се отнася до настоящата система за обмен на информация, даваме към вас периодични доклади, така че и вие сте информиране. Казвам ви, че винаги съм готов да си обслужа говорим с вас, за да се навлезе в подробности, но имайки предвид каква е архитектурата от институционален тип, като се тръгна от учредителните договори и до решенията на съвета на министрите, ние трябва да спазваме все пак и тях. Това, което каза един от депутатите, мисля, че от Португалия бе колегата, трудностите, свързани с економическата криза, трудности, пред които са изправени полицейските сили. Да, така е. Европейският съюз и институциите на Европейския съюз в момента много са се фокусирали върху економиката и много по-малко върху сигурността и най-вече ефективната сигурност. И Искам да кажа нещо по-конкретно и по-специално тук за тези механизми за ефективност и ефикасност на действията на правозащитните органи. Ние знаем всичко негативно, което се случва, разбира се. Когато правим операции, подобни на операцията, която Роб спомена, операцията Архимед, имаме възможност при координация да видим какви са ясните резултати. Но Никой не може точно да каже какво е постигнато посредством координирането на агенциите за правоприлагане. Ако погледнем темата тероризъм, разбира се, че знаем а, какво се случва. Гражданите ясно разбират каква е реалната заплаха. Ние също, поне надяваме, когато се случи нещо видимо, което се забелязва от всичко, но много често е напълно невъзможно да. А, да а, излезе пред е, обществеността, всичко това, което сме предотвратили или което сме усетили. Що се отнася до тероризма, така или иначе, е, това са теми, по които не може да се говори много, много са деликатни и за това трябва да има баланс между оперативните действия на националните органи, както и възможността за координация на европейско ниво. По тази тема също работим. Имаме тук един двоен проблем. От една страна трябва да създадем механизми, за гарантиране на нашите граждани, че няма да възникнат такива проблеми. И не да не оставяме с впечатлението, че имаме национални институции, които нямат достатъчно възможности да се справят с тази заплаха. Нещата не са така. Ние имаме възможност винаги да сме на нивото на заплахата, която е пред нас. Но за това трябва да а, се координираме. Сега не говоря само за гоненето на съответни терористи, говоря за предварителни действия, за предогаждане. Много работим по този въпрос. Има едно решение от последния съвет на министрите. Говоря най-вече за 13-та точка от пътната карта приета през октомври на съвета на министра на правосъдието и вътрешните работи. Там а, държавите членки дадаха мандат на председателството да разгледа възможностите в този тип, имайки предвид инструментите, оперативните възможности, ефикасността, които държавите членки могат да предоставят, но говоря за възможността към Европол да се направи една обща платформа и що се отнася до борбата с тероризма. Ще кажа нещо, което казва един колега. Това е една архитектура, която е много по-трудно да бъде описана и трябва да кажа, че не е лесно да се разбере това. Ние се опитваме да направим баланс между всичко като правим така, че основните действащи лица да бъдат държавите членки със своите а, разузнавателни служби, правоприлагащи, но всъщност това, което трябва да направи Европол е да нарисува полето на играта, за да може играчите, които знаят как добре да играят играта, могат да излязат на този терен и да играят своята игра. Като идеята е да служим на гражданите на Европейския съюз като цяло. Много е трудно това начинание. архитектурата, на вътрешната уредба на държавите членки. Органите им са много различни и не е, всичко, и се връщам на това, което вие казахте, не всичко, което а, е различно, е отрицателно, както знаете. Е, има в Италия, в Франция, в Португалия различни органи, които се занимават с това, които от векове го правят. Това в крайна сметка е една традиция, има години на натрупване на опит, на данни. Ние не можем да ги изхвърлим тези неща. Затова е важно да има координация. Много често това изглежда нещо много абстрактно или нещо неясно, но ето това трябва да се опитаме да направим оперативна координация, за да може всеки да тръгва от своята отправна точка. Казвам това, защото това е в дневния ни ред. Държавите членки трябва да пуснат играчите на игралното поле. Европол, другите институции, агенциите трябва всъщност да направят така, че да има структура, че да има ресурси, за да могат те в кавички да играят своята игра. Економическата криза, в крайна сметка, е голям проблем, но не би трябвало те да засягат е, ефикасността на правоприлагащите органи и сили. Координацията, необходимостта от координация. Защо а, е, трябва да има много дисциплинарно и странно сътрудничеството, което се занимава с сигурността сред европейските институции. Част от вас цитираха проблемите, свързани с разширяването на Европейския съюз. Проблемите на това разширяване са и проблеми на сигурността. Европейския съюз се занимава с това. Ние финансираме проекти, посредством които държавите членки се занимават с изграждане на капацитет е, у страните кандидатки. Да посредством тази подкрепа ние изпробваме всъщност и подготовеността или готовността на тези държави да бъдат част от Европейския съюз, да са част от това разширяване. Ето виждате, това са много теми, които са пряко свързани с сигурността, но това са и теми, които са свързани с основните права на гражданите. Това са изключително важни теми, които са в ръцете на правоприлагащите органи и правоохранителните и са част от логиката на осигуряването на безопасност и сигурност. Тази хоризонталност на въпросите, свързани с сигурността, я споменахме. Извинявайте, че се опитвам да обобщавам. Да, този хоризонтален характер е свързан не само с разширяването, който споменах, но и това, което ви интересува е връзката между вътрешната сигурност и външната сигурност. Мислех, че говорих за това в самото начало, разбира се, минимално. Ясно е, че може да се говори много повече по този въпрос. Ясно е днес, че проблемите на вътрешната сигурност идват най-вече от зони, където има кризи и които имат пряко въздействие върху нас. И това е, са проблеми от външната сигурност. Ето ви тези бойци, чужденци, за които говорихме. Става дума за европейски граждани. Второ поколение, пък дори и първо поколение, които тръгват и стават бойци, отиват да се бият в други държави и след това се връщат в собствената си държава. И ето тук е проблема. Става дума за проблем със сигурността извън границите на Европейския съюз, но и много сериозни проблеми вътре, когато се върнат, защото те се връщат в родината си. Но тя е и наша родина. Днес Извинявайте за малко, че ще отворя една скоба, но в 10 часа а, имаме едно заседание на Кози Копс. От една страна ние, които се занимаваме с вътрешна сигурност и от друга страна колегите за външна сигурност и точно за това ще говорим. Как да навлезем в проблематиката на опазването на тази сигурност и ще говорим за полицейските мисии в чужбина. Тоест, какво може да даде нашата система за сигурност, за да се види какви ще бъдат тези мисии в отделни държави. Друга тема по която най-вероятно също може да се говори за такъв хоризонтален характер, е сътрудничеството с трети страни. Така е. Проблемите на миграцията са точно проблеми на сигурността. Италия е в фокуса на този проблем, защото ние сме една от южните граници на Европейския съюз и сме най-вече изправени през този проблем на миграцията. И вътре в тази миграция има изключително много малки проблеми, нали, сериозни проблеми, свързани с сигурността, с регулиране, с редовна или законна миграция и незаконна такава, с тероризъм. Всички тези проблеми а, трябва да бъдат част от политиката ни към трети страни. Трябва Европейския съюз а, да действа по тези въпроси и аз мисля, че ние го правим. Други въпроси. Споменахте също така стратегията за вътрешна сигурност. Про работата, която извършваме в КОЗИ, е един документ, който е стратегически характер и съвета през декември, съвета на министрите, един политически съвет, разбира се, трябва да подготви заключенията по тази стратегия. Не, това е една стратегия 2015 година, в която ще влязат приноса на всички, включително и на Европейския парламент вътре в европейската архитектура всички институции ще могат да участват, включително и парламента. Стратегията, така както бе представена тя, но и в документа, който е чисто стратегически и политически, както казах, се говори, разбира се, по-общо. Няма много детайли, защото това трябва да бъде една отправна точка, от която да се разработят детайлно всички действия, включително и отделните финансови траншове, които би трябвало да бъдат задействани в последствие за нейното прилагане. Част от тях беше операцията Архимед. И накрая стратегията за вътрешна сигурност се основава на нашето предложение и тя включва темата права на човека. Трябва да кажа, че не е да спра. Господин Диас Демера искаше по процедурен въпрос нещо да каже. Благодаря. Точно по този въпрос исках да се намеся, господин директор. Аз говорих за европейската инициатива за безопасност и сигурност тема е част от днешния ни ред днес. За нас тази е, стратегия за вътрешна сигурност е много важна. Е, за това ще има устен въпрос, ще има подробен дебат по това. Това, което вие казахте за ЕСИ или тази инициатива, онова, което казахте, заключенията на съвета, правата на човека, всичко, което споменахте, с цялото ми уважение, това ми се струва малко елементарно. Съжалявам, че го казвам, нали, казвам го с много извинения, но това, което ме притеснява всъщност е голям проблем и затова ще задам и устен въпрос в пленарната зала. По-късно ние ще говорим по този въпрос. Знам, че трябва да си тръгнете, но не забравяйте, че това е въпрос, който изключително ни притеснява е, в този парламент и особено в нашата комисия. Разбирам, господин Диас Демера, казва председателят. Преди вие да, да ви дам думата за последно изречение, искам да кажа следното. Виждам, че има тук известно раздразнение сред колегите, защото цяла година мина, откакто е, пред нас дойде представител на Кози. Знам, че сега трябва да си тръгнете, имате заседание, но про... представенето днес беше доста общо. Сега това е очевидно, вие трябваше да го направите днес. Но в оперативен план господин Диас Демера, това, което трябва да направим ние и качеството на въпросите that, um, we... се основава на факта, че искаме да знаем конкретно какво се прави по трафика, какво се прави по други въпроси. Искаме да наблезем по същество. Така че трябва да дойдете тук, за да ни кажете точно какво се случва. Трябва да бъдем информирани, трябва да има диалог с вас, тема по тема. Господин Диас Демера бе прав, като каза, стратегията за, външ... за вътрешна сигурност е един от основните ни приоритети. Така че мисля, че е очевидно от настроението на колегите тук, а, че нещата са много напрегнати с съвета и трябва да дойдете отново за повече подробности. И мисля, че така може да приключим, но може би ви искате да кажете още едно-две изречения. А, така се, тук се намираме ние. Искаме да се говори тема по тема, за да може Кози да дойде и да ни говори конкретно по конкретни въпроси. Много ви моля само едно-две изречения накрая. Само едно-две изречения. Съвсем честно говорих пред вас и разбирам част от проблемите, част от безпокойствата ви се основават също на това от тази необходимост за по-ясна по-ясно определение на ролята на парламента по отношение на Козино и каква е отправната точка. Ще направя едно оперативно предложение, защото мисля, че това е важно и то показва, че аз съм готов да бъда тук постоянно в рамките на своя мандат. Ако има необходимост, вие говорихте за устен въпрос, но аз съм готов и други въпроси да ми задавате Отвъд това, който казахте, че ще се зададете, ние сме готови да направим един подробен доклад, аналитичен, върху въпросите, върху исканията, които имате вие а, от страна на Европейския съюз и съм готов а, тук да дойда отново, за да коментираме. А, така ще изпробваме не само реалните потребности, а, разбирам а, и уважавам Европейския парламент, но не знам дали така работите вие в Европейския парламент. Искате ли отвъд вече направените да ви направим един списък на отделни конкретни въпроси, които вие ще ни изпратите и ние ще ви изпратим конкретен отговор а, в подробности и ще можем да говорим. Друга сесия също може да бъде устно, а, Не може в един час обаче всичко да се изчерпа, както знаете, нали така? Thank you very much. I think the bottom line is that we're going to deep... Да, ние ще задълбочим диалога се с вас и ще го правим тема по тема. Това ще бъде в рамките на диалога ни по въпросите на вътрешната сигурност. Благодаря ви много. Благодаря ви много, господин Пианте Доси. Съжалявам, че ви забавихме. Благодаря. Сега ще се обърна към конкретните въпроси, които бяха поставени. Първо искам да коригираме едно недоразумение, свързани с арестите. Ние, разбира се, не броим жертвите на трафик на хора към Европа. В тази бройка хиляда такива хора не са включени. Това са заподозрени в престъпления лица, често за сериозни престъпления. В момента те се разследват в рамките на съдебната система. Десет хиляди заподозрени незаконни иммигранти бяха проверени по границите и вътре в Съюза. Тази 170 лица, които улесняват незаконната иммиграция, бяха идентифицирани. също 90 души, които се занимават с трафика на хора с цел сексуална експлоатация. Около 300 бяха арестувани а, за престъпления, свързани с а, собственост. 300 души, които ежедневно извършват престъпления, които извършват кражби и то на ценни стоки, Чрез тази координирана операция ние разбираме много по-добре по какъв начин действат мрежите. Също виждаме, че има свързаност между тези, които извършват кражби на бижута и бижутерски магазини в Белгия, Франция и другаде. Организираната престъпност също се развива, тя е много по-интегрирана и за това не може да се борим срещу тях отделно. Да речем, да се занимаваме само с наркотрафиканти и отделно с трафиканти на хора. Операцията целеше да засегнем центрове на този тип престъпност, да съберем данни, които допринасят за извършване на арести в други части. Например, когато се разследваха случаи на измама, веднага се установи връзка и с незаконната иммиграция. Така че нашата дейност е много по-хоризонтална и по този начин ще можем да отговорим в по-добра степен на новите форми на престъпността. Фронтекс осъществява операции срещу незаконната иммиграция, но докато не постигнем споразумение за прехвърляне на данни между Фронтекс и Европол, съгласно регламента за Фронтекс, не можем да обработваме тази информация по същия начин. Този път тя беше обработвана от националните органи. И това показва защо Европол и Фронтекс в бъдеще трябва да работят много по-тясно. Ние ще изготвим доклад по въпроса и ще предоставим доклада на парламента и се надяваме, че ще можем да ви убедим в по-голяма степен колко ценни са подобни организации. Относно прането на пари, Напълно съм съгласен с казаното, защото тя подхранва престъпната система. Има също доста добра мрежа за борба с прането на пари в Европа, като се използват и възможностите на национално а, ниво. И тези видове разследвания се осъществяват най-вече на национално ниво. Благодаря. Председателят, благодаря ви. Вие а, дадохте много сбити отговори поради ограниченото време. Искам да запитам колегите дали имат допълнителни въпроси. Бергет. Госпожа Зипъл, съжалявам, съвсем кратък до уточняващ въпрос. Били са задържани хиляда заподозрени, срещу които в момента образуват производство държавите членки. Но би ми се искало да знам какви са резултатите от операция Архимед за Европол. Ще получи ли Европол информация за това колко от тези заподозрени междувременно са били осъдени на лишаване от свобода и са били задържани в затвор? контрабандистите на хора. Би ми се искало да знам кои са лицата, които улесняват подобни деяния. Говорейки за трафика на хора, упоменахте в същото изречение и контрабандата на хора. Но трябва ли да изхождаме от това, че всеки един бежанец, който е стигнал до сигурна държава, всъщност е жертва на трафик на хора? Има ли други допълнителни въпроси? Моника, след това Ана за допълнителни въпроси. Моника. Благодаря, господин председател. Според мен операцията Архимед е от голямо значение, тъй като бе първата порода си. Това бе първото, си, първото порода си сътрудничество между държавите членки под егидата на Европол. Какво е моето лично мнение? Не знаех, че и моят регион е участвал в провеждането на операция Архимед но междувременно знам, че жителите на моя регион са благодарни за провеждането на тази операция, тъй като в рамките на Архимед бяха заловени кръци с взлом, които вече от месеци тероризират региона. Аз самата не знаех за това. Явно в рамките на подобно международно сътрудничество се задържат не само невинни лица, задържат се и хора, които в продължение на месеци сплашват и тероризират редовите граждани. Трябваше да кажа това трябваше да се упомене, че тази операция е преследвала важна цел. Когато правите подобни твърдения за такива операции, ще трябва същевременно и да осъзнавате, че те защитават редовите граждани от престъпници, които ги тероризират понякога в продължение на месеци. А що се отнася до участвалите в операцията полицейски служители? Какви са според вас възможностите за още по-ефективното, по-целенасочено провеждане на подобни операции? що се отнася до информацията, която предоставят държавите членки. Добра информация ли получава Европол за положението по места, за положението в държавите членки? Съумявате ли възоснова на тази информация в достатъчна степен да гарантирате участието на държавите членки в борбата срещу организираната престъпност? Още един въпрос във връзка с трафика на хора подобен на въпроса на госпожа Зипел. Опитът ми в моя регион показва, че едни и същи организации понякога извършват контрабанда и трафик на хора. Понякога хората незаконно преминават границата и просто влизат на територията на някоя държава, след което нищо повече не им се случва, но понякога след като влязат на територията на дадена държава, биват въвлечени в проституция и други ужасяващи престъпления. Има ли някаква системна връзка между контрабандата на хора и трафика на хора? Какво е поведението на съответните престъпни структури? Мисля, че това би било полезна информация за полицейските структури по места. Председателят, колеги, виждам, че имате желание да зададете допълнителни въпроси, но не искам да отваряме нов кръг въпроси защото това ще е проява на лошо, лошо председателстване от моя страна. Но сега, след като вече съм дал ход на всичко това, надявам се, че Ана ще ми помогнеш с кратък допълнителен въпрос. Неотдавна в Португалия беше арестуван един китайски гражданин по искане на Евро, Евро, Интерпол. Той получи златна виза от португалското правителство. За съжаление, правителството на Португалия отказва да ми даде списъка на лицата, получили такива златни визи. Тази система, която се прилага от моята страна, Италия също смята да въведе такава. Дали това не е възможност да се внася престъпност, организирана престъпност? Имате ли някакви доказателства? Можете ли да обесърчите нашите държави членки да прилагат подобни системи, за да внасят организирана престъпност в Европейския съюз? Председателята. По една минута Корнелия. Ще ми трябва дори по-малко от минута. Господин Уейнрайт, говорихте за споразумения между Европол и Фронтекс. Можете ли да ни кажете нещо повече за това планирано споразумение? Ще бъдат ли задължени държавите членки да ви предоставят информация? Благодаря, Корнелия. Господин Джеврек. Благодаря ви. Това, което искам да кажа, е, че организирани престъпни групи в Европейския съюз дали те са мобилни, дали са транснационални или пък са ограничени в отделна държава. Как считате, че тези групи реагират на кризата, която преживяваме, дали се възползват от тази криза, която дестабилизира системите за сигурност. Какво е вашето мнение? Съжалявам, това беше цял нов кръг от, от въпроси. Сега ви давам думата за отговор. На въпроса на господин Ципъл за тези, които улесняват трафика, от тези 170 нямам конкретна информация за конкретните е, лица, но ще ви предоставя допълнителна информация. Дали ще получим информация за това какво се случва след като приключи съдебната процедура. Надявам се това да е така. Европол все още не е толкова ефективен, именно защото може да се подобри потока на информация между Европол и държавите членки. Ние трябваше да организираме такава мащабна операция, за да можем да стимулираме по-ефикасния поток на информация. Но това трябва да намери място в ежедневната ни работа. Това беше поставено като въпрос от господин Киркоп, дали можем да го правим ежедневно. За сега не, но това трябва да се превърне в обичайния начин на работа. Този поток на информация трябва да е непрекъсната. Но а, имаме а, начини за работене в конкретни области, както например в а, областта на борбата срещу киберпрестъпленията, която ще засегна по-късно днес. Относно златната виза, аз не съм разговарял с португалските власти по въпроса. Това е нещо относително ново за мен, но сега след като ми обърнахте внимание, ще го имам предвид. За госп... На госпожа Ернст за споразумението между Фронтекс и Европол, то е предвидено в регламента за Фронтекс, който позволява да предоставя необработени данни на Европол, разбира се, като се спазва рамката за защита на данните. Ние можем да използваме тази информация в нашата дейност, която е насочена срещу тези, които подпомагат престъпниците при трафика на хора. Господин Юрека, групите стават все по-транснационални, все по-мобилни и често ние участваме в операции, които показват, че престъпните групи работят с помощта на местни помагачи. И има и мрежи, които работят на европейско ниво. Те се възползват и злоупотребяват със свободата на движение, от която се ползва Европейския съюз, свободата в интернет. Те използват всичко това за своята престъпна дейност и ние трябва да реагираме много по-единно в международен план, чрез полицейските органи. Благодаря. Благодаря, че отделихте време да отговорите на поставените допълнителни въпроси. Ви очакваме отново сред нас след няколко минути, за да обсъдим въпроса за киберпрестъпността. Следващата точка е за информация. Няма да има разискване по нея. Искам само да подчертая, че ще поставим устен въпрос с разискване в пленарна зала, свързан с стратегията за вътрешна сигурност. В Ливе ще гласуваме през месец декември. Координаторите ще подготвят. Ние ще следваме същият метод на работа, както при задаването на въпроса за Средиземноморието като следваме този метод, но тъй като става дума за стратегия за вътрешна сигурност, ние трябва да комуникираме много по-точно и ясно по ключовите въпроси. Ако някои колеги имат въпроси, моля да ми дадете знак. Това беше само за информация. Госпожа Вайнберг, мога ли да поставя въпрос за устния въпрос? Да, да, разбира се. Благодаря. Go ahead. Имате думата. Колко често трябва да четете тази информация? Аз вече приключих. Добре, ще, ще кажа на шведски това, което искам да кажа. Казва госпожа Уинберке. Европейския съюз иска да приложи една стратегия за вътрешна сигурност. Това може да е контрапродуктивно. в а, а, Швеция се а, прилагат циркулярната е, иммиграция. Това е въпрос, който ни приложи. Има възможност да се пътува свободно поради отворения характер на нашите граници и така могат да дойдат престъпници, и може да се стигне до сериозни проблеми на места. Въпросът може да се разгледа в тази стратегия, за да не се допускат подобни ситуации. Проблемите, които имаме в Швеция в това отношение и е другаде какво ще направите, за да се преодолеят тези проблеми, въпреки че те са политически коректни. Председателят, координаторите подготвят текста на устния въпрос и вие трябва да представите вашите предложения чрез вашия координатор. Това е важно. Разискването ще бъде в комисията защото ако започнем сега дебат, това ще изпревари дискусията, която трябва да проведат първо координаторите. И така, колеги, ако нямате други въпроси, предлагам да преминем към обмен на мнение относно киберпрестъпността и представяне на оценка на заплахите от организираната престъпност, ползваща се от интернет. Благодаря за тази презентация, която ще бъде направена от директора на Европол, господин Лайнрайт. Давам ви думата веднага. Имате я. Thank you uh, again. Благодаря ви отново, господин председател. Аз съм единственият оратор, по тази точка, за това ще си позволя да говоря малко по-дълго. Но разбира се, ще разчитам на председателя за това да ни осигури достатъчно време за въпроси от ваша страна. Основната цел на разискванията по тази точка е да разменим мнения за заплахите от киберпрестъпност, най-вече в контекста на наскоро публикувания от Европол доклад. Разполагате с екземпляри от доклада за който говори господин Албрех, докато обсъждахме предходната точка. Това е първият по рода си доклад. Става дума за оценка на заплахите от организирана престъпност в интернет. Целта на доклада е да информира хора като вас, отговарящи за разработването на политики за съществуващите и нововъзникващите заплахи от киберпрестъпност. В доклада е ползвана информация от всички правоохранителни органи на 28-те държави членки. Използвали сме и резултати от научни изследвания и други. Днес ще споделя моите виждания в качеството си на високопоставен практикуващ служител в тази област. Нека първо кажа няколко думи за Центъра ни за борба с киберпрестъпността. Тук прилагаме обичайния модел на Европол, като вземаме предвид единствените по рода си способности за оперативна и координационна дейност. Обединяваме работата на своите анализатори, както и различните си информационни системи. Използваме и около 170 офицери за връзка, които работят от името на правоохранителните органи в Европейския съюз. Така създаваме една платформа, централна платформа за обмен на информация. Целта е да координираме по-добре борбата си срещу киберпрестъпността. Опираме се и на много силен режим за защита на данните. Началото на тази платформа бе поставено през януари 2013 година. Работим в три области. Първо, измамите онлайн, най-вече кражба на идентичност, измами с плащания с кредитни карти и трафик на фалшифицирани стоки и трафик на оръжия. Този вид дейности представляват много малък риск за извършителите. Според едно проучване, публикувано миналата година, размерът на измамите в Европейския съюз по линията на такива деяния възлиза на 1,3 милиарда евро годишно. Размерът на подобни измами се увеличава и с увеличаването на обема на покупките по интернет. Втората ни област на дейност е сексуалната експлоатация. Работим активно в тази област, като се имат предвид увеличаващият се брой деяния от подобно естество. Работим в пет основни области дейността ни е насочена към лица, които извършват сексуална експлоатация и разпространяват съответните материали. Наблюдаваме и стотици заподозрени лица. С данни за огромен обем материали по интернет. Тази седмица 50 специалисти ще се срещнат в рамките на работна група, която ще анализира 4 милиона нови екземпляри, материали с съдържание, с детско порнографско съдържание, възлизащи на общо 5 терабайта. Тези специалисти се сблъскват с наистина ужасяващи изображения. Огромен е обемът на материали, най-вече на новосъздадени материали, които се генерират онлайн – Увеличава се и нивото на насилието, свързано с сексуалните престъпления. Все повече спада и възрастта на пострадалите от такива престъпления. 10% от пострадалите от такива престъпления са деца на под 2 годишна възраст. Мрежите за насилие срещу деца кодират информацията си в интернет, за да прикриват деянията си. Те разполагат и с високо квалифицирани компютърни специалисти. Ние разполагаме с много специалисти, както на ниво Европол, така и на ниво държави членки, но много често не можем да отворим страниците в интернет, тъй като са кодирани правим оценка и на информационните системи, както и на критичната информационна инфраструктура в интернет. Разследваме редица деяния, от обичайни деяния до деяния, които разчитат на много добре развити методи. Милиони компютри биват заразени за извършването на подобни деяния. Какъв е търговският ефект от подобни престъпления? Той възлиза на около 300 милиарда долара годишно. През 2013 година бяха извършени десетки разследвания на ниво държави членки активно работим и за справянето с проблемите с кодирането на страници в интернет. За целта ползваме услугите на свои вътрешни експерти, както и на специалисти от академичните среди и от частния сектор. Активизираме сътрудничеството си с тези две групи лица. Подписали сме меморандум за разбирателство с 10 търговски партньори, например. Опитваме се колкото се може повече да работим за постигането на оперативен ефект от способностите си в тази област. Бе създадена и работна група, в която участват високопоставени специалисти от държавите членки. Можем да направим много подробен преглед на стратегическите тенденции в киберпрестъпността, възоснова на извършваната от нас работа. Така можем да направим и оценка на заплахите има два-три хоризонтални въпроса. Първо, в много отношения се увеличава киберпрестъпността. Все по-развити са методите за извършване на престъпления, все по-голям е броят на кибератаките. Става дума за същинска индустрия онлайн. Тя се основава на бизнес модела престъплението като услуга. Все повече престъпни групи се ползват от специализирани услуги, например в областта на информационните технологии. За няколко стотин евро всеки може да си найме ботнет и да започне да разпространява спам. С помощта на ботнет могат да се разшифроват и пароли, може да бъде открадната и идентичност. Никак не е трудно да се извършват киберпрестъпления. За това се увеличава и техният брой. Реализираните печалби са огромни. Това е и основната причина за разрастването на киберпрестъпността, така че тя понякога достига промишлени размери. млади компютърни специалисти могат да направят съответните страници в интернет, страници за продажба на наркотици. Възможно е също така да се използва ботнет, с който да се открадне по 1 евро от 1 милион банкови сметки в Европа. Нещо, което остава напълно незабележимо, както за банките, така и за пострадалите. Променят се и отношенията между извършителите на подобни престъпления. В повечето случаи в миналото престъпните групировки много ожесточено се съревноваваха помежду си, а към момента все повече си сътрудничат. Престъпните групировки се гледат на една на друга по-скоро като на бизнес партньори, а не като на съперници. Това е една тенденция, която е вероятно да се наблюдава и в бъдеще. Има и редица важни въпроси, свързани с сигурността, правото на неприкосновеност на личния живот – настъпиха големи промени в тази област. Повечето от нас през по-голямата част от живота си са онлайн. Не е изненадващо, че и извършителите на престъпления използват съвременните технологии те оперират обикновено в държави, които не си сътрудничат помежду си, използват технологии за криптиране, използват се също така и от разликите между отделните правни системи, за да избегнат наказателно преследване. Правят всичко това за сметка на нашите граждани и стопански субекти. Способностите на полицейските органи не се променят с темпа, с който се променя естеството на заплахите. Защо? Има няколко причини, според мен. Полицейските органи все още не използват достатъчно цифровите средства за разследване. Ще трябва също така да се установят и по-ефективни механизми за полицейско сътрудничество, нещо, което вече бе упоменато ще трябва също така и по-съгласувано да си взаимодействаме с отделните економически отрасли. Тези три проблема са значителни предизвикателства, с които няма да е лесно да се справим. Европол прави онова, което е по силите му има и още една област, която е много важна, а именно факта, че законодателството не се е променило с темпа, с който се развиват съвременните технологии. Няма съгласуваност между действията на полицията в реалния свят, света офлайн и виртуалния свят, света онлайн. Има още много какво да направят полицейските органи, за да гарантират безопасността на гражданите и стопанските субекти. Когато сме онлайн, всички ние се радваме на анонимност. Това, разбира се, е напълно легитимно. Нито един полицай не би искал да го промени, но Нерядко търговски доставчици като Google се възползват от тази анонимност, за да разпространяват реклами, за да проучват потребителското поведение на отделни ползватели, например, за да предскажат резултатите от следващите избори. Доставчиците на интернет услуги и самолетните превозвачи знаят много повече за личния живот на гражданите, отколкото полицейските структури, колкото е иронично да звучи това. Необходимо е да се доразработи европейският пакет за защита на данните, тъй като той гарантира правата и свободите на гражданите. Ще трябва ние да имаме достъп до същата информация, каквато има и търговският сектор. Ще трябва да гарантираме и достатъчна прозрачност, с което ще гарантираме и доверие. Може би трябва по-ясно да обясним на европейските граждани пред какви заплахи са изправени към момента извършителите на престъпления използват напълно легални техники за криптиране, за да прикрият самоличността си онлайн. Мога да ви дам за пример част от интернет пространството, която е известна като Darknet. Не всички използват Darknet за престъпни цели. но в по-голямата си част тази мрежа се използва именно за това. Повечето сайтове от Darknet могат да бъдат намерени в мрежата Tor. През 2014 година около 2,5 милиона ежедневни потребители на Тор. Тор имаше около 2,5 милиона потребители на ден, като една трета от тях – пребиваваха в Европейския съюз. 20% от подобни сайтове в интернет са свързани с детската експлоатация. Останалите 20% се използват за продажба на наркотици, 14% се използват за предаване на откраднати данни по кредитни карти. Над 40% от сайтовете в Тор се използват за престъпни цели. Мисля, че това е много важно, когато говорим за мрежата Тор. Междувременно, се призова и за неограничаване на правото на словото. Знаем колко е важна мрежата ТОР в качеството си на платформа за политически дисиденти и правозащитници в редица държави по света. Не аз съм този, който ще призове за ограничаването на ползването на мрежата за такива цели. Но трябва същевременно да признаем, че мрежата Тор до голяма степен допринася и за извършването на престъпни деяния онлайн. Не бива да се стига до положение на безнаказаност. Правоохранителните органи трябва да разполагат с необходимия технически капацитет, за да установят самоличността на извършителите онлайн. Ще трябва да разполагат и с необходимите технологии за прихващане, като разбира се се гарантира и съдебен контрол. Законното прихващане на комуникация вече от край време се използва в Европа. То се използва от правоохранителните органи, като се предприемат и адекватни мерки за гарантиране на защитата на данните. Имам предвид, например, прихващането на телефонни разговори, което се прави в пълно съответствие с действащата нормативна уредба. Би трябвало да има такива възможности за прихващане и онлайн. Ако нямаме възможности за такова прихващане, то ще имаме и сериозен проблем с гарантирането на безопасността по интернет. Разбира се, европейците трябва да отстояват принципа на свободата на словото. Трябва същевременно обаче да гарантираме и безопасността и сигурността на гражданите си онлайн. Какво прави Европол за тази цел? Опитваме се да се справим с проблемите с криптираните страници в интернет. Миналия петък бяха публикувани резултатите от най-новата ни операция, в която участваха 16 европейски държави и Съединените американски щати. Установихме 410 платформи за търговия в рамките на мрежата ТОР, платформи за търговия с оръжия, за предаване на откраднати банкови данни, за трафик на наркотици и други. Установихме, че има и значителни парични потоци, както на реална, така и на виртуална валута. В резултат от тази операция бе арестуван главният администратор. вложихме значителни ресурси, за да установим кои са администраторите. Разчитахме и на класическите методи, ползвани от полицейските органи, например агент под прикритие, който успя да ни предостави необходимата информация. Това са предизвикателствата, пред които сме изправени предизвикателства, свързани с структурата на престъпните организации, с оценката на заплахата от престъпност по интернет. Разбира се, и Европейският парламент следва да изиграе важна роля, следва да подпомогне Европол и правоохранителните органи, като им предостави подходящите инструменти. Първо, трябва да получаваме информация от първо източника. Много е важно да отчетем, че 85% от информационно-технологичната инфраструктура принадлежи на частния сектор. Ние в много по-малка степен от частния сектор знаем какво се случва онлайн. Една голяма част от операциите ни обаче бяха инициирани с помощта на информация, предоставена ни от частния сектор. Microsoft, например, много по-бързо може да идентифицира наличието на ботнет, тъй като не трябва да минава през дълга и сложна процедура за разлика от нас. Какво можем да променим? Можем да променим нормативната уредба, уреждаща сътрудничеството между частния сектор и правоохранителните органи, така че да се улесни обменът на информация помежду им. Това въжи за директивата, която се обсъжда в рамките на триалога тази седмица. Съгласно тази директива, когато се наруши сигурността в интернет пространството, това трябва веднага да бъде споделено с мрежа от експерти по киберпрестъпността, които да предприемат съответните действия. Това трябва да бъде споделено и с правоохранителните органи, най-вече с Европол, които да започнат наказателно разследване трябва да се предотвратяват подобни деяния, но трябва също така да си сътрудничим и с полицейските органи за задържането на установените извършители. За тази цел трябва да се подобри обмена на информация за нарушения на киберсигурността. За жалост, съветът не пожела да ни предостави необходимите инструменти. Той ограничава дейността в тази област само до работата на експерти по киберсигурността, които следва да се спират само върху техническия аспект. На нас не ни се дава възможност за оперативна дейност, нещо, което според мен не е жалко. Би ми се искало да повдигнете този въпрос по време на триалога тази седмица. Благодаря, господин Димера. Парламентът заличи една норма, която мисля, че ще пречи на работата ни, това беше една разпоредба за обмен на информация с Европол и националните полицейски сили. Ще ви дам един конкретен пример, за да обясним защо това е важно. Google е в Ирландия. Стотици хиляди е, кредитни карти с изтекла е, лична информация могат да бъдат намерени. Те искат да изпратят тази информация на едно лице или точка за контакти в Европа. Имаме един, единен пазар, така че няма да има проблем да бъде една точката. И за това всъщност искаме да създадем а, такава единна точка за контакт. Но по настоящата рамка а, Google не може да изпрати тази информация на Европол трябва да сортира информацията по националност и след това да се свърже с всяка една държава членка или пък да изпрати всичко посредством Юропол Ирландия. Това е най-малкото звено на, Европа, на Европол в Европа. Няма време, много ресурси ще отидат и какво нищо не се случва. Така ще продължат престъпниците да източват карти, а ние не може да разследваме. Тук има едно просто решение и то ще даде възможност тази информация да се изпраща директно на Европол, разбира се, със същите предпазни мерки за защита на данните. А, мисля, че това ще заработи добре заедно с тази рамка за защита на данните и трябва да работим в този смисъл по-добре в бъдеще. Трети пример, с който сте добре запознати, директивата за съхранение на данните Разбира се, съда излезе със свое постановление, ние ще го спазваме, но отбелязвам, че в постановлението казва, че сроковете за запазване на данните трябва да отговарят на целите, т.е. сигурността и целта, за която се ползват данните от си правоохранителните органи. Без а, запазването на данните, част от сложните ни разследвания няма да бъдат успешни. Електронните съобщения са, са, са факт и те са част и от новия тип престъпност. Директивата за запазване на данните трябва да бъде удовлетворителна аз не мога, разбира се, да се намесвам. Това е в правомощията на Европейската комисия. в времена, когато технологични фирми като Google и Apple правят а, възможности за криптиране в новите си продукти, което е нещо съвсем ново и начина по който работи с правителствата е нов, това не бива да се забравя. И накрая, каква е заплахата от киберпрестъпност? Какво виждаме днес ние в Съюза и в Европол? Знам, че има много деликатни въпроси тук. Не съм дошъл тук, за да прокарвам политически идеи. Аз работя с това всеки ден представлявам полицейските сили и това трябва да бъде взето предвид. Законодателят, в случай парламента, трябва да прецени докъде може да стигне, за да ни подкрепи в правоохранителната ни дейност в рамките на дебатите по цифровия дневен ред, Европа трябва да говори и за дилемата от все по-модерните техники за криптиране, които използват престъпните мрежи. Трябва да направим така, че полицейските сили да имат същите правомощия онлайн, каквито имат и офлайн. Трябва да се гарантират, разбира се, сигурността и личните данни. Дебета, дебатът трябва да се проведе с ИКТ експерти, с полицейските сили, за да се постигне баланс. За да приключа с положителни новини, нашия доклад показва, че можем да направим оценка на заплахата от киберпрестъпността. Виждаме какъв е проблема и какви стратегически приоритети можем да преследваме. Това е отчасти благодарение на вас, на този парламент, за подкрепата, която ни давате с финансирането на Центъра за киберпрестъпност. Без вашата подкрепа това ще ще бъде невъзможно. Благодаря за отличното сътрудничество с комисията Либе. И накрая Европол иска да работи максимално открито и прозрачно. Идвали сте в Хага, но каня тези, които не са идвали, новите депутати да дойдат. Моля, елате да ни видите, да видите какво правим в тази сфера. Говорете с нашите служители, които отговарят за защита на данните. Може да говорите и с националните представители на полицейските сили. Дълги бяха встъпителните ми думи. Много благодаря, че ме оставихте да довърша представенето си. Благодаря ти, Роб. Наистина, затова оставихме и много време, защото и в края на представянето ти ти каза, че всичко това е взаимосвързано. Наистина е така, това е факт. Киберпрестъпността интересува от всички. Колегите тук познават своята тематика. Имаме тристранни разговори. Много се вълнуваме от тази тема, тъй като проблемите са взаимосвързани. Интересувани и цифровия дневен нет, криптирането, end to -end. Пред нас има предизвикателства за борбата с киберпрестъпността. За нас това са големи предизвикателства kick off the, uh, the debate now, and we have left some decent time for this. Дана ни време за дебат. Благодаря ти за представенето. Започваме с Яна Обрехт. Благодаря. Благодаря отново за представенето. Благодаря за информацията. Много важна бе тя. Трябва да се борим по-добре с организираната престъпност, особено що се отнася до киберпрестъпността и организираната престъпност, която работи в интернет. Високо ценя работата на Европол, особено Центъра за борба с киберпрестъпност. Трябва по-добре да финансираме съвместните екипи за разследване, постоянно го повтарям – защото следствената работа е много важна и там трябва да получите точно нашата подкрепа. Отвъд това, промяната на правната рамка. Ще започна с една история. Ако погледнем фактите и статистиката за престъпността, Насилието срещу деца, злоупотребата, насилието срещу жени обикновено се случват в дома, в семействата, в домакинствата. Ако аз бих бил на ваше място, от вашата гледна точка, както говорихте за криптирането, бих могъл да кажа, че политиката, извинете, полицията, правоохранителните власти трябва да влязат в спалнята на семействата. Трябва да влязат в домовете. Ще изтрием всички данни, видеозаписи и всичко останало, ако няма нищо, разбира се, но за да може да се предотврати насилието у дома, трябва да можем да надникнем в домакинствата. Да, може да има такива аргументи, могат да излязат и други аргументи. И те да са, че днес правоприлагащите органи имат големи проблеми, когато мафиотите се срещат някъде в горите или там, където няма полиция. Така че няма възможност да се разбере къде се срещат под мостове или на други места. Така че, вие бихте казали, трябва навсякъде всичко да се записва, за да може да ги проследяваме, ще кажете вие. И когато някой е въвлечен в организирана престъпност, ние трябва да го следим. Онези, които не трябва, разбира се, извинете, нямат какво да крият, за тях данните ще ги заличим. И ми добре, защо не го правим? Аз питам, защо не го правим? Това ще ни помогне наистина изключително много за проследяване на организираната престъпност офлайн, защото там трудно проследяваме лица, а, в, а онлайн това е по-лесно защото там може да бъдат проследявани лицата с IP адреса на компютъра посредством технически средства. Защо? Защото имаме конституционни рамки, имаме основни свобода и е, права, имаме върховенство на закона и така нататък. Това да се прилага към анонимизацията, един инструмент, който вие наричате злоупотребен или компрометиран, или нещо подобно. Това би било все едно злоупотреба, би било, ако вървите сред гората и след това си заличите стъпките. Не, е. не. Е. Това е част от гражданските ни свободи, от либерал-демократичното общество. Аз мога да го направя, без да ме наречете лице, което злоупотребява със свободите. Така че нека малко да се дръпнем назад от риториката и обвиненията към онези, които се опитват да си прикрият стъпките в интернет, като използват съответен софтуер. Това са важни инструменти, може би това е мълцинство, което иска да се прикрие от екстремисти, които го следват и които не искат да бъдат проследени дома, дома си. Това е, може да не е в Китай, може и да е тук сред нас. Понякога е много важно да имаш възможност да се скриеш. Дори в дома си. И не е злоупотреба да си стоиш у дома. Аз мога да си стоя у дома. Нека да се съсредоточим върху това, което могат да направят органите, ако имат легитимни основания, които идват от легитимни подозрения или някакъв риск. Разбира се, че мога да се укрия от дома си или да си стоя вкъщи, но ако има някакъв риск или ако има някакво подозрение, има инструменти, право, охранителните органи да дойдат у дома ми, да влязат и да претърсят всички, всичко и дори да ме изведат от дома ми. Това е заложено в правната ни рамка. Там има и гаранции, има си процедура, трябва да има съдя, който да извършва надзор на този процес. Така че аз ще се обърна с апел. Нека да седнем и да видим как ще се прилагат правните ни процедури за обиск, за видеонаблюдение на публични места и така нататък. И да видим как това ще се приложи в цифровия свят. Ако имам, да речем, някакво кафене или някакво публично място, където знаем, че се събират мафиоти, аз бих могъл при определени случаи да извършва наблюдение. Ако имам ферма с сървъри, където е установено, че има мафиоти, които използват тези сървъри, аз бих могъл да видя какво се случва на тези сървъри, да видя кой ги използва. Нека да говорим за тези възможности, а не да се опитваме да пренебрегнем всички процедури. Много се извинявам, че говорих толкова дълго, но нека исках да ви обясня всъщност откъде тръгвам и къде отивам. Да, явно можеше да продължиш още малко. Проблема всъщност е, че ще имаме и голям дебат с, по европейския цифров дневен ред, така че това ще продължи и а, дълго ще говорим по въпроса, по криптирането и така. Добре, продължаваме нататък. Когато започне Ян, обикновено хората се присламчват. Имахме само двама, но колкото повече той говори, толкова повече хора се записват. Госпожа Вержия. Euh, Благодаря. Аз високо оценя казаното от господин Албрехт. Напълно съм съгласна с него. Добре, чух вашето послание. Имате нужда от Европейския парламент, за да осигурите допълнителни средства и за да няма законодателство, което да ви спъва работата. Киберпрестъпността се увеличава все повече. Киберпрестъпниците все повече прибягват до специалисти. Престъпниците също са интелигентни хора и търсят средства. И ние трябва да намерим начин да се преборим с това. Все повече и повече средства се изискват и все по-малко задължително законодателство, но резултатите не са на висотата на очакванията. Ако можете ли да задържите един престъпник, като използвате старите а, възможности. но не можем да постигаме резултати, като следим всички. Трябва да сме по-целеви. Кой модел ще прилагаме? Руски или китайския модел? Аз казвам не. Трябва да използваме пригодни средства за постигане на целта. Освен това, вие ни запознахте с множество цифри и те са силно притеснителни. Когато казвате, че има а, все повече жертви сред младите хора, единственият начин да спрем а, това е да има превентивна дейност а, и да използваме средствата на образованието. Аз не бях изцяло убедена от това, което чух в този смисъл. Казвате, че законодателството не отговаря на потребностите и говорите за директивата. Това, което аз разбрах, е да използваме наличните възможности. Съжалявам, но това, което ми казахте, не ме удовлетворява. Благодаря. Господин Уейн Райт получава някои доста сложни въпроси, но трябва да оставим време и за следващата ни точка на Ким, Тимати Кърнхолп. това ви моля да се ограничавате в изказванията си в рамките на 2 минути. Ана Гомеш има думата. Аз разбирам това, което искат да кажат колегите Албрихт и Вержия. И още повече, като имаме предвид е, че има толкова е, потъпване на основните е, права от правоохранителни агенции. Разбира се, не от Европол, но от някои други агенции. Разузнавателни служби, например. И всичко това ни кара да изпитваме нежелание за предоставяне на информация, която беше спомената. Но не можем да пренебрегваме факта, че това е последица от развитието на технологиите и на липсвата на ресурси, които нашите държави и правителства са вложили за да се борят срещу злоупотребата с тези нови технологии. И се наблюдава един истински дефицит в това отношение. Не зная дали вие имате такъв опит, но аз вече съм била жертва на киберпрестъпност в действията ми за борба срещу корупцията. И органите, към които се обърнах, съжалявам да го кажа, но изобщо не успяха да се справят и не намериха виновниците. Като оставим това на страна, може да има и по-сериозни случаи, например да има злонамерени действия срещу моите внуци. И в този случай аз бих подкрепила а, някои действия, които могат и временно да ограничават някои а, права. Аз силно вярвам в основните права, но правоохранителните органи, които се нуждаят а, от нужните средства и правните рамки, в които да действат, трябва да им бъдат осигурени. Въпросът ми към господина Лайнрайта е трябва да се намери разбирателство с ключови партньори като САЩ. Знаем, че там няма регламентиране на неприкосновеността на личния живот и всичко това съдейства за използването на киберпространството от международни престъпници. Благодаря, Ана. Моника има думата. Моника Холмайер. Ich hätte hm, drei Fragen insgesamt. Господин председател, имам общо три въпроса. Първият, преди да го задам, нека дам един пример. Измамата с кредитни карти на пръв поглед става дума за нещо безвредно. Някой, например, установява, че от сметката му по погрешка по кредитната му карта са били удържани 2000 евро. Банката му възстановява сумата и полицейският орган, ако е започнал разследване, го прекратява. Въпросът ми е следния. Получава ли Европол достатъчна информация за подобни конкретни случаи от държавите членки, за да може да установи дали няма някаква системност, т.е. дали не става дума не просто за отделни деяния в размер от до 2000 евро, а за измами в размер от милиони. Измамите с кредитни карти, за съжаление, се отличават от въоръжените грабежи на банки. Когато се нападне една банка, могат да се заграбят няколко милиона евро наведнъж. А когато се извършват измами с кредитни карти, може да се източват едновременно по-малки суми от отделни сметки. Другият ми въпрос е свързан с съхраняването на телекомуникационни данни, за което говори и колегата Албрехт. Съдът на Европейския съюз разгледа въпроса за необходимостта и съразмерността на подобни мерки. Постанови също така, че при подобни действия може да се допуснат ограничения на свободите на физическите лица за целите на разследването на престъпления. Що се отнася до телекомуникационните данни, господин Албрехт постоянно твърди, че трябва да се действа по определени сигнали или в определени региони. Да, това е така и е част от класическите методи, които използват полицейските органи. Но би ли могъл представителят на Европол да ни каже дали има възможности за ограничаване, доколко сте зависими от определени данни, доколко ако не разполагате с определени данни, дори можете да насърчите извършването на деяния от страна на организираната престъпност. Третия въпрос. Специалистите, които са наясно какви престъпни деяния могат да се извършват с помощта на новите технологии по интернет – Разполага ли Европол с достатъчно служители, които могат да проучат в ам, пълния им мащаб различните технически възможности за извършване на подобни престъпления? Um, next is Mr. Thank you very much. Господин Бони. Благодаря, Искам да благодаря за това представене. Мисля, че докладът, който беше изготвен, е много вдъхновяващ, както и препоръките, които се отправят, които трябва да бъдат разгледани точка по точка, така както са представени в доклада. Когато говорим за цифрова революция, следва да имаме предвид, че имаме някои правни норми в реалния свят. И трябва да работим за прилагането на същите норми в цифровия свят. И така, стъпка по стъпка, трябва да пригодим тези норми за нуждите на цифровото пространство. Киберпрестъпността, нараства, киберсигурността е основно наше предизвикателство, изисква една нова архитектура за постигането на по-добър баланс между защитата на личния живот от една страна и обществената сигурност от друга страна. Искам да поставя два въпроса, не само към вас, но и към самите нас. Първо, как системите за защита на данните да се свържат нови възможности за разработването на неприкосновеност на личния живот by design и сигурност by design и как да се редефинира запазването на данните след решението на съда. как да отговорим на очакванията на гражданите, като същевременно осигурим възможности за извършване на разследвания на киберпрестъпления. Трябва да защитим обществото, отделните хора, като същевременно държим сметка за основните права. Благодаря, господин Бони. Благодаря, че се придържате към времето. Натали има думата. Благодаря. Също ще се опитам да бъда кратка и бърза. Ще поставя два въпроса. В комисията Либе се занимаваме с тази сложна тема, а именно демокрацията и постигането на равновесие между запазване на основните свободи и борбата за гарантиране на максимална сигурност в западната демокрация. Цифрите, които представихте, и ще се спре само на един аспект. Това не означава, че пренебрегвам останалите цифрите, които дадохте за детската порнография. Това е много сериозен въпрос и това посегателство срещу децата, насилието срещу тях. Разбира се, ние искаме да подкрепим борбата срещу всички форми на киберпрестъпления от този характер. Защото виждаме, че има рязко увеличаване на случаите. Имам две възможности. Аз не съм... Вие казахте, че не сте политик, че сте човек на практиката. Ние, депутатите, също сме здраво стъпили на земята Затова искам да ви запитам как може да се подобри сътрудничеството от една страна между държавите членки за ефикасна борба срещу тези прояви да управ... и да упражним ние своята отговорност, особено по отношение на по-младите хора, тъй като те са силно уязвими и трябва да бъдат защитени от нас, като същевременно го направим в една правна рамка, която да е на висотата на ценностите на Европейския съюз. Що се отнася до детската порнография, трябва да се блокират сайтовете, но това едва ли е възможно и едва ли е ефикта, е, ефикасно. Това е въпрос, който често повдигаме в нашата комисия. Всичко това трябва да се постави в една добре организирана европейска рамка. Благодаря ви. Благодаря, Натали. Приключихме с заявките за желания за изказване, тъй като ни предстои още една точка за данните от досиетата на пътниците. Следващият оратор е госпожа Стиванс. Благодаря, господин председател. Внимателно следих разискванията. Мисля, че не бе упоменато едно нещо, а именно атаките срещу организации в публичния сектор, срещу системите на цели правителства. Наскоро тук имаше атака срещу система на Белгаком, извършена от Америка. За тази атака за подобни атаки понякога може да стои и Русия. Така, например, преди време се срина система в една от балтийските държави. Този проблем не се упоменава във вашия доклад. Вероятно не става дума само по себе си за престъпно деяние, а за някаква форма на организирана престъпност. Разглеждали ли сте подобен казус, при който една държава извършва атака срещу компютърните системи на друга, прониква в тях? Мога да ви дам за пример Русия или Китай. Възможно е държави като Русия или Китай да се опитват да проникват в системите на други държави, за да си набавят доверителна, поверителна информация. Няколко думи и за злоупотребите с деца и насилието срещу деца. Разбира се, подобни деяния са напълно неприемливи, но не можем и да пожертваме основните права. Онези, които действат коректно, заплащат висока цена, а остават ненаказани отговорните за деянията. Не би трябвало да загърбваме, според мен, основните права. Ако направим това, победа ще удържат престъпниците. Нека ви дам за пример дружества като Google? Как можем да гарантираме тяхното по-активно участие в борбата срещу киберпрестъпността? Може би има и други възможности, които бихме могли да проучим. Специалисти в областта на информационните технологии. Те са ни необходими в това число и при борбата срещу така наречения морален риск. Подобни специалисти трябва да бъдат обучавани, така ще се повиши и тяхната осведоменост за заплахите. Благодаря, че ми давате думата. Ще спазя времето. Съвсем кратко ще се изкажа. Колегата, която говори преди мен, насочи вниманието върху този въпрос, върху тази тематика, така че ще повторя това, което бе казано и е много важно директора да отговори по темата. И така, говорим за това да се заложат конкретни мерки за защитаване на младсинства, извинете, на малолетните, без да се нарушават основните права. Как може да стане това? И пак накратко, вие говорехте за сътрудничество сътрудничество между отделните агенции? Възможно ли е да има сътрудничество между СЕПОЛ и Европол? Thank you for sticking to time as well. Благодаря за краткия въпрос. Бергит цепел е последният оратор. Аз също ще се опитам да бъда кратка относно участието на частни предприятия в правоприлагането. Дали трябва да го правим или не, не е въпроса, а в каква степен. Защото частни лица не могат да арестуват други лица, но ако знаят, че има престъпления в моя район, трябва да информирам полицията. За това трябва да видим по какъв начин можем да включим и такива частни предприятия. По въпроса за използването на цифровизацията за правоохранителни нужди, къде да се сложи границата, тъй като трябва да се защитят и основните права и свободи. Винаги, когато става въпрос за такива емоционални въпроси, като посегателството срещу деца, ние сме готови по-често да кажем добре, трябва да сведем до минимум изискванията за правата, защото става дума за деца. Но не само децата са засегнати, така че дебата, който се налага, е кои са правилата на стария, реалния свят и какви са новите правила за новия цифров свят, защото трябва да защитим децата не само, що се отнася до посегателствата срещу деца и жени, защото трябва да имаме предвид, че злоупотребите с деца най-често стават в семейна среда. Трябва ли да имаме камери в всички апартаменти? Разбира се, нямаме желание да го правим. Какво тогава би могло да бъде решението? Мислим, че не трябва да действаме емоционално, а да проведем един задълбочен дебат за това какво е възможно, какво трябва да се направи, къде да се тегли чертата между неприкосновеността на личния живот и запазването на правата и в каква степен може да се използва цифровата информация кой да има достъп до тази информация. Това са множество въпроси, които трябва да бъдат раз, разисквани и трябва да проведем такъв дебат без емоции. Действително въпросът към тази тема е изключително голям. Предстои изготвянето на на доклад по собствена инициатива. Ще има също и тристранна среща, така че не можем да изчерпаме темата днес. Колегите са наясно, че вие скоро ще ни гостувате отново, така че моля ви сега да дадете отговор на поставените въпроси. Съгласна съм с казаното от господин Ципел, че ние трябва да действаме емоционално, да се базираме на данни, на цифри и мисля, че именно това сме направили в нашия доклад. Вие ще прецените колко значими са те. Аз съвсем не съм убеден, че се разбира естеството на проблема. Ако считате, че само превенция офлайн и по-добри действия от местните полицейски органи и защитата на жертвите ще са достатъчни да се реши проблема онлайн. Това не, това е погрешно. Разбира се, че трябва да има превенция. Разбира се, полицията трябва да следи тези домове, където има проблеми. Има, може би, полицейски органи, които не реагират достатъчно, когато става дума за посогателство срещу деца и те трябва да отговорят на това. Имаме 4000 нови изображения само от една операция. Мога да кажа на госпожа Вержа, че аз съм за цифрите, които представих. Те са факти и вие може да решите дали да действате или не на тях на основа, но това са фактите близо 20%, 2,5 милиона потребители. Това е 20% от тези форуми бяха посветени а, именно на посегателството, сексуалното а, посегателство срещу деца. Затова аз искам да имаме съразмерни правомощи, разбира се, без да се ограничават а, основните свободи в офлайн света ние сме намерили верния баланс, колко важно е, например, за основните свободи да можем да работим при опазване на неприкосновеността на личния живот, когато става дума до достъп до банкови сметки, до данъчна информация, но при съответни условия и под съдебен надзор полицейските сили имат достъп до тази лична информация. Ние не можем да следим за подозрените обаче онлайн поради инкриптирането. За сега ние нямаме същата възможност да реагираме онлайн, както имаме офлайн. Имаше доста въпроси. Госпожа Холмар, госпожа Гомес говориха и за отношенията ни с държавите членки. Тук имаме много по-силна ангажираност от органите на държавите членки в други области. Не твърди, че нямаме информация, но тя може да се подобри. Но когато говорим за предоставяне на информация на Центъра за борба с киберпрестъпленията, държавите са по-отзивчиви. Има доста случаи, които се трупат един след друг, но ние за да ги разгледаме. Това е най-неотложният ни проблем. Госпожа Вержа и някои други попитаха какво точно искаме. Аз казах ясно какво искаме в моята презентация. Искаме правоохранителните органи да разполагат със същите възможности, каквито имат в реалния свят. Тази директива трябва да включи разпоредби за споделяне на информация за нарушения в киберпространството. Регламента за Европол трябва да включва възможност да получаваме информация от частния сектор не бива да се изключва тази възможност от предложението. Необходима е директива за, за съхраняване на данните, особено, що се отнася за удоляване на проблема с криптирането. С удоволствие ще ви гостувам отново и благодаря за отделеното време тази сутрин. Председателят, благодаря ви. Бяха ви зададени и други въпроси, но вие отговорихте на основните, така или иначе, много скоро отново ще разговаряме с вас. Благодаря ви. Благодаря ви за волята за сътрудничество с нас. Ще повторя коментара на Ян за това, което прави Европол, най-вече за новоприсъединилите се държави членки в случай, че желаят да ви посетят на място. Преминаваме към следващата точка – използването на резервационните данни на пътниците. Колеги, както си спомняте, докладчикът ни по тази тема е господин Къркхол. Докладчиците ни в сянка са колегите Ос, Зипел, Албрехт, Ернст и Ферара. Ще кажа само няколко уводни думи, като се обръщам най-вече към новоизбраните колеги. Както може би си спомняте, въпросът бе обсъден и гласуван в Комисията по правосъдие и граждански свободи по време на миналия мандат. Тогава бяха обсъдени следните въпроси. Необходимостта от това предложение, приложното му поле, що се отнася до престъпленията и международните полети и полетите на територията на Европейския съюз, периодите за задържане на данните, използването на централизирана или децентрализирана система, въпроса за това дали системата да е задължителна или факултативна и така нататък. На времето предложението бе отхвърлено от комисията Либе през април 2013 година. След това в пленарната зала бе взето решение докладът да бъде върнат на комисията Либе. Съветът прие общия си подход през април 2012 година. Няколко държави членки вече са въвели подобна система или участват в пилотен проект, съфинансиран от комисията. След решението на СЕС за задържането на данните, Въпросът за евентуалното въздействие от това решение бе поставен на дневен ред. За него говори комисар Аврамополос. Същевременно държавите членки повдигнаха въпроса във връзка с така наречените чуждестранни бойци. Днес предстои първа размяна на мнения по тази тема. Първо ще дам думата на докладчика, господин Кърк след това на представителя на съвета, на представителя на комисията и на колегите, които желаят да зададат въпроси. Господин Кърк Холп, имате думата. Благодаря, господин председател. Наистина се радвам, че днес имаме възможност да обсъдим директивата на Европейския съюз за резервационните данни на пътниците и процеса на работа по нея. Както казахте, господин председател, нашата парламентарна комисия отхвърли с малко мнозинство предложението за директива. В пленарната зала бе взето решение въпросът да бъде върнат за разглеждане на нашата комисия. Не веднъж сме предла, сме отхвърляли и други споразумения тук в парламентарната комисия след което върху тях е било работено по-активно, постигали са се по-добри резултати. Но по-добри резултати могат да бъдат постигнати единствено, ако си взаимодействат всички и ако се прояви необходимата добра воля. След като се учреди новият парламент, мисля, че разполагаме с много водещи експерти в областта на сигурността, с помощта на които можем да разговаряме с комисията и съвета. Това са Роб Уейнрайт, координатора на Европейския съюз за борбата срещу тероризма, както и представители на съвета. Можем да се обърнем и към изпълнителния директор на ООН за борбата срещу тероризма, както и към бившия комисар, бившия ресорен комисар госпожа Малмстрем, която доста дълго време работи по темата. Вече от две години и половина аз самият работя в рамките на възложената ми мисия, ако мога така да се изразя. Всички ние се стремим към приемането на обща европейска система за съхраняване на резервационните данни на пътниците. Този инструмент ще е допълващ. Той ще е в основно значение, от основно значение в борбата срещу първопричините за престъпността и тероризма в Европейския съюз. Трябва да се предвидят строги правила за правата на физическите лица, Същевременно трябва да се гарантират и възможности за възбуждане на наказателно преследване по някои особено тежки престъпления. Резервационните данни на пътниците вече показаха, че са важен инструмент за установяването на маршрутите, по които тръгват, например, чуждестранните бойци, които поемат към Сирия и Ирак със съдействието на други държави членки успяхме да предотвратим това някои от тези лица да стигнат до крайната си дестинация. С помощта на резервационните данни на пътниците успяхме да предотвратим и акт на сексуално насилие спрямо 12 годишно дете. Тази сутрин някои споделиха загриженост във връзка с тези наистина ужасяващи престъпления, извършвани спрямо деца. Резервационните данни бяха използвани за установяването на самоличността на участниците в Международна организация за трафик на наркотици в Карибския регион, Северна Америка и Европа. 40 членове на организирана престъпна групировка бяха осъдени на лишаване от свобода. Резервационните данни бяха използвани и за разбиването на престъпна групировка за трафик на жени в Нигерия, както и на друга такава групировка за сексуална експлоатация в Франция. Тези данни бяха използвани и за събирането на доказателства. Това е само един малък брой примери за успешното използване на резервационните данни на пътниците. Това са примери за от ежедневната работа на правоохранителните органи. Не съм днес тук, за да твърдя, че резервационните данни на пътниците са панацея в борбата срещу тероризма и организираната престъпност, но те са един важен, ценен инструмент за закрилата на живота и безопасността на европейските граждани. Не само правоохранителните органи са поставили сред приоритетите си приемането на този доклад. Вече от години авиокомпаниите обръщат внимание на празнотата в законодателството тъй като няма правна сигурност, се поставя на карта правата на пътниците. Авиокомпаниите са изложени на риск да нарушат тези права. Потенциално те са изправени пред 28 нормативни уредби. Настоящата система им вменява тежест, особено като се имат предвид тежките економически обстоятелства. Основните затруднения за авиокомпаниите проистичат от различните нормативни уредби. В момента към авиокомпаниите се отправят и искания за предоставяне на резервационни данни на пътниците от страна на 15 трети страни, които не са членки на Европейския съюз. Основната ни цел трябва да са ясни стандарти и правила за обработването на международни искания за предаване на резервационни данни. Авиокомпаниите трябва понякога категорично да откажат предаването на резервационни данни на европейски пътници, в случай, че не се спазват изискванията за гарантиране на правата им. Те трябва да имат възможност за такъв категоричен отказ. Аз съм от страна, която е изложена на особено голяма заплаха от тероризъм, но знам, че въпросът не може да се разглежда упростенчески. има хора, които идват от държави, където биват потискани. Там държавите се възползват от събирането на информация, за да предприемат репресивни мерки. Към момента 15 държави членки получават финансиране от комисията. Те са в процес на изграждане на системи за предаване на резервационните данни на пътниците. Изброяват се държавите, участващи в този проект, сред които е и България. Трябва да разработим общо европейски норми и стандарти, които да обединят отделните системи за събиране на резервационните данни на пътницата. Трябва да направим това колкото се може по-скоро. В противен случай ще се стигне до пълен хаос, ще се създадат и допълнителни проблеми. Твърди се, че трябва да изчакаме приемането на директивата за защита на данните и на директивата за задържането на данните. Но до тогава може да мине още много време и междувременно огромни масиви от данни ще бъдат обменяни без да действа съответната нормативна уредба. До тогава хиляди извършители на престъпления ще могат да се възползват от празнотите в законодателството. Не можем да поемем отговорността за подобно положение. Става дума за директива, която ще бъде прилагана в съответствие с нашите високи и съразмерни стандарти. Към тази директива ще бъде прилагана в момента, в който бъде приета и Европейската директива за защита на данните. Наистина проявявам воля за намирането на компромис – иска ми се да приемем директива, която да е удовлетворяваща за всички. Винаги съм готов да разговарям с вас. Надявам се, че колегите, с които вече се познаваме, го знаят. Винаги проявявам готовност да провеждам и по-подробни разисквания с вас и извън тази зала. Необходими са ни ясни, строги правила за защита на отделните физически лица и за борба срещу престъпността. Трябва да разработим нов подход, да работим заедно за намирането на разумен, но и бърз напредък. Благодаря, Тимоти. Мислех, че ще си потопиш само пръста във водата, но ти като че ли си натопи целия крак, като че ли дори целият се потопи. Colleagues from the council indicated to speak. We only really do one Двама представители на съвета изявиха желание да се изкажат, но мога да дам думата само на един. Наистина ли искате да се изкажете и двамата? Господин Медичели. Филип Коломбо ще говори от името на съвета. Sono, sono Filippo Colombo della rappresentanza permanente d'Italia. От постоянното представителство на Италия в Европейския съюз. Искам да ви благодаря от името на италианското председателство. Благодаря най-вече на комисията Либе за тази възможност да обсъдим заедно това предложение, което ни е много по сърце. Както припомнихте, господин председателю, съветът вече постигна споразумение 2012 година по това предложение. Наскоро на политическо ниво повторихме значимостта която придаваме на този важен инструмент. Искам да ви припомня съвета от 30 август 2014 година. Тогава бе поискано от всички законодатели да работят, за да се постигне съгласие до края на настоящата година. Цялата работа, която е извършена наскоро или последно време в сферата на бойците от чуждестранен происход също е включена тук, вие го припомнихте председателю. Трябва да кажем, както казахте, разбира се и вие като доклад, че господин Кърк Холп, да, ние смятаме, че това е един изключително важен инструмент за борба с важни феномени, като тероризма. И искаме да работим заедно с законодателя, за да можем бързо да стигнем до споразумение, което да ни даде възможност да приемем този инструмент. Всички наши полицейски органи потвърждават факта, че това ще бъде един важен инструмент, който ще окаже своето въздействие в борбата с тези сериозни феномени. И а, напълно съзнаваме безпокойствата на голямата част от членовете на вашата комисия, както и по принцип депутати в парламента, да техните безпокойства за правото на личен живот и на личните данни. Обедени сме, че трябва да работим, за да постигнем общо съгласие, което да даде възможност да се преодолеят тези тревоги и безпокойства. Надяваме се бързо да стигнем до общо решение. Благодаря. Благодаря ви. Ще дам думата на представителя на комисията, но преди това нека упомена, че поканихме комисара Врамополос да участва в заседанието на комисията ни на 3 декември. Помолихме го да говори, освен по редица други теми и по въпроса за резервационните данни на пътниците. Думата има Виктория Амичи от комисията. Благодаря, господин председател. Добро утро, уважаеми депутати. Добро утро, госпожи и господа. Благодаря ви за възможността, която предоставихте на комисията да вземе отношение по тази важна тема. Особено сме удовлетворени от това, че вашата комисия поднови разискванията по това толкова важно досие. Комисията продължава да стои зад аргументите за приемането на предложението за резервационните данни на пътниците, което бе внесено през 2011 година. Съставаме зад основната идея на това предложение за законодателен акт. Същевременно, както подчерта и комисара Внамополос по време на изслушването си, Предложението трябва да бъде внимателно разгледано в светлината на принципите и критериите, съдържащи се в решението на Съда на Европейския съюз за директивата за задържането на данните. То трябва да бъде разгледано и в светлината на насоките, издадени от Европейската агенция за основните права, с оглед на съразмерното използване на резервационните данни. Директивата трябва да е в пълно съзвучие с хартата на основните права трябва също така да може и да издържи на проверка от страна на Съда на Европейския съюз. Комисията проявява готовност, господин председател, да си сътрудничи с, законодателите, да ги подпомага при разработването на предложение, което да е в пълно съзвучие с решението на Европейския съюз и да гарантира съразмерността на предвидените мерки с оглед защитата на основните права на физическите лица. Към момента службите на комисията извършват оценка на предложението, като отчитат току-що упоменатите елементи. В момента на ниво комисия се водят вътрешни консултации с цел намирането на най-добрите възможности на напредък по въпроса за съразмерността. Както упоменахте и вие, господин председател, комисар Аврамополос ще участва в заседанието на вашата комисия на 3 декември. На това заседание той ще ви изложи конкретни идеи за евентуален напредък. Благодаря ви. Ще дам думата на докладците в сянка в реда, в който са подали заявките си. Има един от тях, който не е поискал думата. Аксел, искаш ли думата? Да, искаш. Добре. Значи си последен. Биргит Зипел. Thank you very much. Uh, today I would like to make some general remarks. Искам да кажа няколко общи неща по въпроси, които са свързани, но не само с резервационните данни на пътниците и други мерки. Ако си спомняте дебата от тази сутрин, пък и този от миналата седмица с Робърт Уейнрайт от Европол, сигурно помните, че чухме, че има възможност за усъвършенстване на работата, ако мога така да се изкажа, що се отнася до обменът на информация между държавите членки, както и обмена на информация между тях и европейските агенции. Също така миналата седмица чухме, че не всички мерки, които са заложени за борба с тероризъм и престъпност, се използват ефективно и ефикасно от всички държави членки. Значи от една страна трябва да направим така, че съществуващите мерки да се използват, защото само тогава можем да установим дали ще бъдат полезни допълнителни мерки и до каква степен те ще имат добавена стойност при борбата с престъпността. На второ място Междувременно излезе постановление на Съда на Европейските общности, свързано с директивата за съхранение на данните. Аз не съм юрист, но съм леко раздразнена а, от това, че една европейска директива вече не работи, защото съдът казва, че тя не отговаря на европейските а, правила и ценности. Националните директиви обаче, които са много сходни с нея, все още са факт и работят, независимо о, от факта, че държавите членки, когато са станали такива, са одобрили същите ценности и норми. За мен, и пак казвам, не съм юрист, за мен това е много дразнещо. Тимоти Кърк Хоуп казва, че много държави членки вземат финансиране от Европейския съюз, за да подготвят система за резервационни данни. Но държавите членки трябва да спазват е, нормите и трябва да мисля за последствията от постановленията. Ако те не го правят, ние трябва да го направим. Така че трябва да проверим дали и до каква степен постановлението на съда оказва своето въздействие върху резервационните данни, както и другите мерки, които се очакват в бъдеще. Трябва да внимаваме много. Да изчакаме нова директива за съхранение на данните. Аз, на данните, извинете, аз говоря за директива. Тимоти каза, че това може да отнеме много време. Съжалявам. Това не се дължи на Европейския парламент. След дълги дебати ние успяхме да вземем решение, независимо от това, че позициите ни бяха много различни още от самото начало на дебата. Държавите членки са тези, които всъщност не вземат решение. Ако те искат нови мерки, които да се занимават с събирането на данни, трябва да излязат с общи стандарти – и особено по директивата. От като чухме това, което чухме тази сутрин и миналата седмица от Робърт Уейнрайт, трябва да кажа, че съм убедена, че общи правила не само в регламент, но и в директива са тежест. Напротив, те са задължителни, необходими са общите правила, за да има общото признаване и взаимно признаване и в сферата на правоприлагането и съдебната практика. Имаме нужда от общи норми и допълнителни мерки. Значи всичко е в ръцете на държавите членки. Ако искат бързо решение, трябва да си свършат работата. Това исках да кажа. Най-общо благодаря. Okay, next is uh, Jan. Ян Albrecht. Thank you very much, Chair. Благодаря. Благодаря на докладчика, че е, ни даде информация за това какво се случва. Съжалявам, че не присъства тук е, нашия орган за защита на данните. Щеше да бъде много полезно. Надявам се при следващи срещи да има представител. Важно е да не забравяме, че никой не е против по-добрия обмен на информация между правоприлагащите органи. Точно обратното. Повечето от групите са съгласни, че имаме нужда от заповед за европейско разследване или европейска заповед за разследване, съвместни следователски операции, общи операции, така че ние искаме подобряване на тази работа. Аз лично настоявам за това, защото съм напълно убеден, че не работи точно ежедневието, обмена на информация по конкретни случаи. И информацията, която получавам, е точно свързана с пробиви в информацията, т.е. прекъсване на подаването на информация между различни органи, което пречи на борбата с сериозни и трансгранични престъпления и терористични нападения. Предложението за директива не е свързано с обмен на информация, то е свързано с съхранението на същата. И точно тук съда в своето постановление е излязал с конкретен текст. Благодаря, че комисията признава това и че казахте, че комисаря Аврамополос взема предвид факта за това постановление, трябва да помислим отново как ще събираме тези резервационни данни на пътниците. Първо трябва да видим каква е правната среда, в която се намираме, да видим къде можем да отидем и на къде. Искам да ви изчета нещо от постановлението, което е изключително важно. 59 е параграфа, освен това, докато се опитва да допринесе към борбата с сериозни престъпления, директивата за съхранение за данните не изисква връзка между данните, чието съхранение се изисква, и заплахата към публичната сигурност и по-специално не се ограничава до съхранение по отношение на едно определен период и или определена географска зона и или определени лица, които ще участват по определен начин в сериозни престъпления или, втори вариант, лица, които по други причини биха допринесли а, със съхранението за своите данни до по-доброто преследване на сериозни престъпления. Ето това е изискването на нашия Върховен съд за съхранението на данни. Същото се отнася и за резервационните данни. Директивата за резервационни данни не е предвидена при такива условия. Там няма и срокове, нито географска зона, нито определена група лица. Говори се за общо запазване на данни на всички пътници, които влизат в Европейския съюз или излизат от него. И всъщност има предложение на съвета дори за всички, които пътуват вътре в Съюза. Това запазване или съхранение на данните е предвидено за 5 години в предложението на комисията. Аз лично не виждам как след това постановление можем да се върнем към обичайната си практика. Чувам, че комисията е съгласна. Не можем да продължим с обичайната си практика. Докато комисията прави своята оценка, ние трябва да им дадем възможност да погледнат правилен ли е подходът им, а не само да работят по предложение, което да не отговаря на тези препоръки. Ние поставихме въпроси пред правната служба. От 8 април е това искане за информация. Трябва да ги изчакаме да дойдат преди да кажем докъде и как можем да маневрираме, що се отнася до съхранението. Аз съм за това да има правна рамка за обмен на информацията от правоприлагащите органи. Аз не съм против това, както казах. Допълнителното задължително съхранение, предвидено в тази директива, всъщност създава проблема и ние не можем а, да продължим напред, без да вземем предвид а, постановлението на съда. A... И така. The, uh, Продължавам с обмена на становища. Ти, ти накрая ще ти дам думата. Uh, Максимално кратки, колеги, моля ви. Корнелия. Ти си докладчик Сянка за Обединената левица. Я финдан Клод. Благодаря, Клод. Въртим се в кръг. Видно е за всички, че се въртим в кръг. В почти всяка парламентарна комисия се разисква въпросът за резервационните данни на пътниците. Разисква се постоянно и всички разисквания стигат до едно решението на съвета на Европейския съюз. Съгласно това решение, съхраняването на данните, така както е уредено в действащата директива, не е съвместимо с действащото европейско законодателство. То е, може да бъде обявено за нищожно. Нека ви припомня, че работната група още през 2011 година заяви, че няма реални разумни основания за въвеждането на обща европейска система за съхраняването на резервационните данни на пътниците. Работната група заключи, че не бива да се извършва съхраняване на данните на общо основание. Би следвало да се съхраняват само определени данни за определени цели. Тази група, създадена по член 21, заяви, че в основата на подобно съхраняване на данни трябва да стои хартата на основните права. Те трябва да се съхраняват на принципа на метода PUSH, трябва да се съхраняват и само при определени случаи. Това бяха заключенията на групата по член 21 от 2011 година. Наскоро бе публикуван документ, в който ясно се заявява, че трябва да се извърши проверка на съразмерността както на минали, както на вече прилагани към момента мерки, така и на обмисляни такива. Въпросът ми е, бил ли въобще извършван анализ на последиците от вече прилаганите мерки? Ако е бил извършен такъв анализ, това е въпросът ми към съвета и комисията, какви са резултатите от него? Кои мерки са били квалифицирани като неефикасни? Вторият ми въпрос – ще ни предоставите ли резултатите от анализа си или изобщо не сте извършвали такъв анализ? Искам съветът и комисията да ми отговорят на този въпрос преди да предприемем каквото и да било. Не веднъж се изтъква аргументът, че към момента в държавите членки се разработват системи за съхраняване на резервационните данни на пътниците, поради което трябва да извършим хармонизация. Но нека ви припомня, че парламентът бе готов да предостави средства за въвеждането на такива системи в размер от 15 милиона, без изобщо да имаме основание. На държавите членки се предоставят милиони, след което започваме да си задаваме въпроса как да изработим уеднаквена система. И според мен това е лицемерно. Мога само да се дистанцирам от подобни разисквания. Първо трябва да се направи анализ. Без да бъде направен анализ, категорично се противопоставям на каквито и да било действия от наша страна, на въвеждането на каквито и да било системи за обмен на резервационни данни на пътниците, с която и да било държава. Благодаря ти за Алде Софи Интвелт. Благодаря, председателю. Подобно на преждаговорившите, е, доста се дразня, че този дебат изобщо е в дневния ни ред. Гласувахме против миналата година. Не виждам нищо ново в предложението. Искам да разбера защо изобщо това е в дневния ред. Какво се е случило? Е, Карнелия, разбира се, каза нещо, но до преди година, година и половина имаше само една държава членка, която имаше оперативна система за резервационни данни и тя е Обединеното кралство. Нито една друга ни го нямаше. Тогава насетна Европейската комисия и Корнелия го каза много учтиво, но е, комисията финансира създаването на национални системи. Според мен това се нарича подкуп. Даваш пари на държавите членки да създадат национални системи, така, щото изведнъж да има нужда от хармонизация. Хей, вижте, имаме причина за директива. Това се нарича подкупване. За мен това е безобразен начин за изготвяне на политик, мерки и закони. Не мога дори да го обясна на гражданите. Европейската комисия признава, че голяма част от държавите членки, които получават това финансиране, имат доста съмнителна правна основа за събиране на такива данни. Все още чакам информация, която поисках от Европейската комисия за конкретните подробности по финансирането. Искам да зная държава по държава как е направена оценка. Такава информация още не е получена. След това, що се отнася до нуждата от европейска директива. Нищо не пречи от държавите членки да си създадат собствени системи за резервационни данни. Те могат да го направят, могат да си обменят данни, ако искат. Защо имаме нужда от европейска директива? Ако имаме европейска директива, то тогава има държави членки, които може да не искат да има такава система и те така ще бъдат задължени да си създадат система. Искам да привлека вниманието на колегите върху това, че Нидерландския парламент отхвърли едно предложение на министра на правосъдието на Нидерландия да се създаде национална система за резервационни данни. Това, което не се разбира е, че систематичното събиране на данни се прави в Нидерландия зад гърбовете на депутатите без никакво правно основание. Така че в случая става дума и за субсидиарност. Не виждам защо трябва да създаваме задължение за държавите членки. Ще повторя казаното от Ян Албрехт. Наистина, ако има толкова много национални системи, то тогава ще бъдем задължени да въведем хармонизация, за да има правна рамка. Смятам обаче, че ни подмамват да вървим в определена посока. Също така, аргументите за тази директива като че ли постоянно се променят. В един момент се говори за борба с тероризъм, след това се говори за борба с сексуална експлоатация, след това общественото здраве, пак се връщаме след това на джихадисти, които пътуват в Сирия или към Сирия. Искам наистина да разбера за какво става дума. Намирам новия аргумент, за проследяване на джихадистите, които пътуват към Сирия, за не много убедителен. Дори и ние да гласуваме съвсем скоро по една европейска директива, тя ще бъде прилагана в държавите членки, което отново ще отнеме много време. Искам да припомня на колегите, онези, които бяха тук на времето, че имаше една директива за съхранение на данните, която ни беше, е, която бяхме принудени да приемем. Три месеца. Абсолютно неприемливо, защото беше много спешна. Трябваше да се борим с престъпниците, с тероризъм. Спешно, спешно. И сега какво стана? Години по-късно се оказа, че държавите членки защо не я прилагат тази директива. Каже, тази спешност явно е, не, не съществува. И съм напълно съгласна с а, е, другите оратори. Ако има такава спешност и ако тя е такава голяма, реформа, то тогава ще кажа на държавите членки, ми хайде запреднете ръкави и си направете а, прилагането на тази директива, ако искате да събирате данни. Трябва да ви кажа, че аз не вярвам, че искат, но да речем, че искат. Кирк Хълп каза, че не е реалистично. Извинете, всичко зависи от политическата воля, господин Кирк Хълп. Ако искат държавите членки, могат да го свършат, защото те могат много бързо да решават и са го показвали, че могат да го правят, ако искат. Ако искат защита на данните, още утре могат да вземат решение, защото парламентът им е дал вече модел и ние е, няма как да им попречим от тук насетне. И след това още един въпрос – и е, остави ме само. Да, последно, последно. Добре, искам да си кажа каквото искам да кажа. Що се отнася до необходимостта. Искам да видя реални доказателства, че има потребност за това. Данните, резервационните данни сигурно са полезни, но това не означава, че са необходими. Трябва да се докаже отново, за всички цели, за които те ще се ползват. Аз съм убедена, че те са полезни за борбата срещу е, трафика на дрога, на, на хора, но това не е същото като тероризъм и не е същото като обществено здраве. Нищо повече, освен някакви преразказани истории, не чуваме, а те не са убедителни. И трябва да ви кажа, че оставам с впечатлението, че правоприлагащите органи, органите на сигурността имат достъп до тези данни и не виждам защо да нямат достъп до тях. Чисто и просто не си споделят информацията, което е много по-голям проблем. Приключвам, приключвам, председателю, но искам поне веднъж да мога да кажа всичко, което мисля. И наистина накрая, и това е принципен въпрос, господин Киркхолп каза, че разбира, че има деликатни моменти тук, тъй като има държави, които в миналото са дали големи правомощия на правителствата да контролират гражданите. Ние не го правим вече. Има е поне една държава членка, вие я познавате много добре, която използва законите за контратероризъм, за да спазват журналистите. Всичките сме хора, всеки от нас е малко авторитарен, така че нека да внимаваме какво правим. Благодаря. In, in fairness to Axel, Аксел ще получи същото време, както останалите докладчици в сянка, но за останалите времето ще е много ограничено. Исках да остане и достатъчно време за заключение накрая. Това е размяна на мнение. Това е първото разискване по въпроса за регистрационните данни на пътниците. Но Аксел имаш е, времето, което ти е необходимо. Работата на правоохранителните органи би била възпрепятствана, ако не им дадем възможност за извършването на надлежен анализ на данните. В съвременния свят правоохранителната дейност следва да се основава и върху анализа на данни. Не можем да преследваме нарушителите Нам не можем да позволяваме, извинете, на престъпниците да се возят в автомобили, а правоохранителните органи да трябва да вървят пеша. В областта на правоохранителната дейност в момента сме пред изчерпването на функционалния си потенциал. Тоест в определени области вече не може да се гарантира правоохранителна дейност от страна на държавата, тъй като липсват необходимите данни. С други думи, в качеството си на законодател, трябва да постигнем баланс между правоохранителната дейност и използването на данни за тази цел и защитата на индивидуалните права и свободи. За целта трябва обаче да предприемем нещо конкретно. Тероризмът, левият, десният екстремизъм, всичко това са явления, които през изминалите месеци и години нарастват лавинообразно. Извършителите на подобни деяния се възползват от липсата на напредък в нашата работа. Има две възможности. Можем да се обявим против събирането на подобни данни за целите на правоохранителната дейност. Така няма да постигнем особено голям напредък на ниво правоохранителни органи. Другата възможност е да допуснем събирането на данни за целите на правоохранителната правоохранителната дейност при условията на съответния контрол. Контрол върху гарантирането на правата и защитата на данните. Така ще можем да гарантираме и съразмерността на мерките. Може да се възложи на една специална структура да упражнява контрол върху срока на съхранение, целите на съхранението и така нататък. Това би била една възможност за напредък. Към този въпрос спада и въпросът за телекомуникационните данни. Ако в рамките на наказателното преследване не може да се съхраняват телекомуникационни данни, то до известна степен ще лишим държавата от правомощията и в областта на правоохранителната дейност. Съдът на Европейския съюз не изключва възможността за използването на съхранени телекомуникационни данни и за съхраняването на такива резервационните данни на пътниците, има много примери за събирането на такива данни в Обединеното кралство и в Съединените щати. Примери за това, че събирането на резервационни данни води до успех, до добри резултати. Много е важно да отчетем и въпроса за събирането на резервационните данни. Не бива да го правим невъзможно. Трябва да има възможност за събирането на такива данни като се упражнява и необходимият контрол. Ако отхвърлим събирането на резервационните данни, то ще се стигне до положение, при което всяка държава членка предприема действия на своя глава, тъй като не сме в състояние да разработим общо европейски норми. Така държавите ще продължават да получават финансиране от наша страна. Защитата на данните, така както е залегнала в директивата за защитата на данните, не бива да е отправната ни точка, тъй като тя урежда единствено законно съобразното обработване на лични данни, а не обработването на лични данни за целите на борбата срещу престъпността. Ще трябва да говорим за това кога и в каква степен да допуснем използването на данни за целите на борбата срещу престъпността. Ако не допуснем подобно използване, това няма да е добре за гражданите, няма да е добре нито е, няма да е добре и с оглед на борбата срещу престъпността. Ще трябва да разгледаме въпроса за съразмерността. Okay, thank you, Axel. Okay, colleagues, um, Благодаря, Аксел. Сега имаме малък проблем. Искам да се върна не само по основните въпроси, но да видим какво да правим от тук на сетне. На 3 декември ще изслушаме комисаря Аврамополус. Ето защо обсъждаме въпроса сега, но имаме следния проблем. Трябва да приключим в 12.30. Има шестима заявили желание да се изкажат. Искам да попитам някои от колегите дали желая да ми помогне да се откаже. Благодаря Ана, благодаря Карлос, някой друг. Всички докладчици в сянка можаха да се изкажат от ваше име. Госпожа Штамачич е, има думата. Е, ще бъде съвсем кратка госпожа Томашич. Сигурността не може да се пренебрегва. Когато говорим за регистрационните данни на пътниците, трябва да направим така, че тези данни да не попадат в грешни ръце. Ако действа добре, може да се предотвратят доста неправомерни мерки. Няма да се допусне и на малолетни лица да пътуват без придружител. Благодаря. Следващия оратор за една минута госпожа Хименес. Първо господин Диас Демера. Диас Демера. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да ви помогна. Имаше и за, и против данните от досиятата на пътниците. Трябва да видим как може да се разреши проблема. Няма да крия, че аз съм за това да има ПНР на Европейския съюз. На 25 април беше гласуването в комисията преди решението на съда. 30 гласа за, 25 против. Имаше и въздържали се. Така че това е равносметката. Сега да видим какво може да се направи. От а, правна гледна точка има следните възможности. Господин Киркоп ще представи своя доклад по законодателното предложение, като отчете някои елементи от предходния доклад и се съобрази с съдебното решение. Ще бъдат представени предложения за изменения, така всеки депутат ще може да следва обичайната процедура в такива случаи. Европейската комисия мисли дълго време и тя може да промени своето първоначално предложение. Трябва да изчакаме новото предложение и от този момент нататък е, господин Киркоп е, ще бъде отново докладчик и ще следваме обичайната процедура. И така, как ще се развият сценариите? господин Киркоп трябва да се свържи с докладчиците в сянка в едните дни, за да преценят как да се процедира тук нататък. Що се отнася до графика, днес ние водим разисквания. Господин Киркоп ще проведе среща с докладчиците в сянка. Господин Аврамополос ще дойде тук на 3 декември за да ни каже каква е, е позицията на Европейската комисия предвид на решението от 3 април на Съда на Европейския съюз. Знаете, че министър на вътрешните работи на Франция и министър на вътрешните работи на Германия също говорят за такава възможност за европейско ПНР като а, начин за борба срещу а, чуждестранните а, бойци. Съд, а, правната служба на Европейския парламент трябва да ни представи своето становище за съдебното решение и какви са последиците от него върху ПНР. И така, ние тук а, сме изправени пред следния проблем. Имаме 30 гласа за, 25 против и въздържали се също. Разбира се, не може да се отмине с мълчание съдебното решение. Господин председател, мисля, че вие водихте много умело работата до тук и се надявам, че ще го доведете до успешен завършък. Благодаря. Тимати ще ти дам отново думата. Не искам да се спираш на коментарите на всеки отделен докладчик в сянка. Тереза, първо, отказвате ли се от времето? Тереза, можете ли да се откажете от времето? Нямаме време ли? Ако е необходимо, разбира се, че нямам нищо против. Ще ви компенсирам някой друг път, казва председателя. Давам думата на Тимати. И ако преводачите не възразяват, е, да поработят още малко. Така, Тимоти, имате думата. Аз е, няма да говоря дълго. Разполагаш с няколко минути. Няма време да се спра на всички въпроси, които искам да засегна. Аз ще установя контакт с докладчиците в Сянка. Може би е добра идея да се проведе среща, така че аз ще говоря с тях по повдигнатите тази сутрин въпрос. Искам само да подчертая няколко неща. Много от новите неща, много от изказванията съдържаха някои нови елементи, други си бяха стари тези. Но ние се намираме сега в нова ситуация, различна от тази преди 2-3 години. Сега има нови предизвикателства, нови заплахи. Всеки, който работи на терена, знае какви са опасностите и рисковете. И ясно е подчертал, че едно европейско ПНР ще бъде в огромна полза на правоохранителните органи. Аз представлявам една отделна държава, но за това, което говорим тук, поне в този случай, изисква да не бъдем егоисти, да не се съобразяваме само с националните ни интереси, а да гледаме какви са интересите на гражданите в целия Европейски съюз. Макар, че не обичам думата лицемерие, ще използвам този случай. Що се отнася до картата за основните права, която спомена и Софи преди малко, ние имаме същите високи стандарти и в този случай, поне и е по-високи, такива, каквито предвиждаме в новия регламент за Евробол, директивата за борба с прането на, срещу прането на пари. Ние искаме повече информация от лично естество, именно в директивата за пране на пари, но никой не се поставя там подобни въпроси. Те се поставят в, в конкретния случай за ПНР. Трябва да се запитаме защо. Защо проявяваме такива двойни стандарти? Нека да направим същото тогава и за директивата за пране на пари и регламента за Европол, това, което правим по отношение на темата, за която се отнася моя доклад. Аз бях изключително откровен. Аз направих максималното да използваме стандартите и възможностите за защита, които са на разположение в момента. Те ще бъдат включени в тази директива, но можем да направим и нещо повече. Аз предлагам да вървим напред. Приветствам а, тези изказвания, които бяха в този смисъл, че трябва да продължим напред. Аз ли... действително считам, господин председател, че това е важен въпрос. А, Софи не харесва, че тази тема е в дневния ни ред, но много от нещата, по които работя Софи, са на наш дневен ред. Председателят се опитва да прекъсне оратора. Може би няма никога да обидя Софи, но тя не трябва да оспорва правото ми да включа тази точка в дневния ред, след като тя има толкова други точки, които е включила в дневния ни ред. Аз ще положа максимални усилия да намеря формулата, която да удовлетворява максимален брой хора. Благодаря ви за отделеното ми днес време. Благодаря, Тимати. Искам да кажа на колегите, че флипинг е добра английска дума, която изразява това, че сме доста фрустрирани. ПНР, може би най-спорният въпрос и не беше изненадващо, че поради такива спорове този въпрос ще бъде разгледан отново от координаторите, за да се види какъв да бъде пътят от тук нататък. И така, нещата сега са в ръцете на координаторите, заедно с докладчика и докладчиците в сянка, за да може този въпрос отново да бъде включен в някои от следващите заседания на нашата комисия. Благодаря на всички и закривам заседанието за тази сутрин.